Good afternoon, dear colleagues. Колеги, здравейте! Съжалявам, че се наложи да поизчакате. Наистина заседанието следваше да започне в 15 часа, но, но в 15 часа е... никой от вас не бе тук. Можехме, разбира се, да започнем малко по-рано. Аз също се позабавих, извинявам се. Разбира се, веднага трябва да започнем сега да си поема дъх. Започва заседанието ни на 6 февруари 2017 година със съответния дневен ред. Ако нямате забележки, приемаме без промени този дневен ред. Не виждам. Предстои ни работна среща посветена на независимостта, енергийната независимост на Европейския съюз, сигурността на доставките и диверсификацията на източниците. Това е темата ни, изключително важна тема и нека си припомним всички нещо особено важно. Независимо от крайно ограниченото нарастване на общото потребление на енергоносители в Европа от 1990 година насам. Зависимостта на Европа от вносни енергоисточници обаче е нараснала от 45% през 1990 година на 53,5% през 2014. Тоест зависимостта ни нараства. Както знаем, някои страни са поставени в зависимост за газовите си доставки от един единствен главен доставчик. Диверсификацията на енергоисточниците и на доставчиците е от съществено значение за подобряване на енергийната ни сигурност. И така, предизвикателствата, свързани с е, енергийната сигурност, сигурността на доставките е, се свързват най-вече с природния газ, средносрочен и дългосрочен план и ще се запознаем на днешната ни среща с състоянието на главните инфраструктурни проекти. Имаме тук представители на Международната енергийна агенция, които ще ни представят резултатите от своите проучвания. Имаме изтъкнати експерти от научно-изследователските среди, от енергийните регулатори, от операторите на преносни системи. Много е важно също да се каже, че работата ни се предава на живо в интернет. Е, важно е да държим в течение общественото мнение, нашите съграждани в Европа, е, за дискусията ни по тези въпроси. Е, програмата на работната ни среща е разпространена, както и биографични справки на нашите докладчици. Срещата ни ще бъде отразена на страницата в интернет на нашата комисия, както и на общата страница на Европейския парламент. Трима са нашите докладчици в първата част от а, нашата работа. След това ще дам възможност на колегите да ви зададат въпроси. И след това ще изслушаме във втората част още двама докладчици. Уважаеми гости, е, моля ви да се придържате към не повече от 10 минути на изказване, за да имаме повече време за въпроси и дискусия. Първият ни докладчик е господин Питър Фрейзър, който ще говори по темата за сигурността на доставките на природен газ в Европейския съюз. Господин Питър Фрейзър е добре подготвен, той е, е човек изключително компетентен за, е, по тази тема. Е, той започва работата си в Международната енергийна агенция през декември 2016 година като ръководител на отдел пазари на газ, въглища и електроенергия. Нещо особено важно. Работила е също така в Международната енергийна агенция като старши политически съветник по електроенергията, а още по-рано е работил в Канада, в провинция Онтарио, в провинциалното министерство на енергетиката. Така че той е добре запознат с състоянието на енергетиката и отвъд океана. Господин Фрейзер, имате думата. Добре дошли Впрочем, пропуснах да ви кажа добре дошли в Европейския парламент. Преди всичко на нашите оратори. Благодаря ви, благодаря ви за любезното представяне. Благодаря за това, че поканихте мен в качеството ми на представител на Международната енергийна агенция. Както знаете, енергийната сигурност е в центъра на вниманието на, на нашата агенция и през следващите няколко минути ще ви запозная с гледищата на нашата агенция, що се отнася до сигурността на газовите доставки. Миналото лято ние издадохме първи доклад през ноември втори е, с перспективи за развитието на пазара на, на газовите доставки. С какво смятам да, да, да ви занимая? Ще, ще се опитам да докажа няколко тези. Първо, енергийната зависимост на Европа ще нарасва през едните години. За щастие Европа може да разчита и на втечнен газ, наред с газовите доставки от Русия. Освен това, Европа разполага с отлични възможности да диверсифицира газовите си доставки. Е, за напред гъвкавостта за превключване в е, е, енергопроизводството от газ на електричество ще намалява, тъй като, прочим, относителният дял на въглищата ще намалява, но за напред може да се очаква по-висока независимост от енергийните доставки, тъй като ще намалява потреблението в Европа. Да видим сега каква е близката предистория. Виждаме, че търсенето на газ в Европа след значителен спад от 10 до 14 година отново нараства през периода 15-16. Това е тенденция, която се дължи най-вече на производството на електроенергия. През последните години наблюдаваме неизменено търсене на електроенергия, обаче и нарастване на възобновяемите енергоисточници като относителен дял от потреблението. През последните години обаче нараства леко търсенето на електроенергия и разбира се възниква въпроса дали тази тенденция ще се запази. Накратко, ако погледнем Европейския съюз в световния контекст, можем да отговорим отрицателно. Можем да очакваме стабилизиране на потреблението през следните няколко години. Ако видим какво става в други части от света, там очакваме през следните 6 години в зелено виждате сериозно нарастване на търсенето на газови доставки в Китай и в Близкия изток. Съединените щати, е, е, на които се падаше значителна част от потреблението до сега, няма да търсят толкова. Същото може да се каже и за Корея и Япония. Следователно това е търсенето. Търсенето се запазва почти без изменение. Що се отнася до производството, както отбеляза господин председателя, производството намалява през последните 10 години с близо 41%. Тенденцията ще се запази с ниски капиталовложения и с пределни стойности на относителното производство от изкопаеми енергоносители. Виждаме вноса, как се разпределя през последните години, през 2015 година. Значителен дял на вноса от Русия и тенденция към нарастване. дясно на хистограмата виждате през последните 10 месеца от последните 4 години. Все още нямаме най-новите данни, но, но се вижда значителен ръст, което е интересно, защото Европа може да внася и втечнен газ. През 2016 година обаче не отбелязваме общо нарастване на този внос, независимо от това, че в сиво е, капацитета за регазификация всъщност нараства. Следователно, имаме сериозен капацитет за внос на втечнен газ, но той не се освоява кой знае колко до сега. Ако задълбочим анализа на ставащото в Европа, в ляво тук, ще видим две тенденции. В Франция, в Полша, в Литва и в някои други се, през последната година се е внасял повече втечнен газ, но това се компенсира от намаления внос на Великобритания, на Белгия и на Холандия в резултат от което чистото нарастване на вноса на втечнен газ в Европа е сравнително ниско. Инак стоят нещата другаде по света. Е, доставя се, т.е. предлагаме по сериозно, нови клиенти, като Египет, Пакистан и Йордания, за първ път внасят втечнен газ през 2015 година. На тях се пада по-голямата част от, внос, от ръста на вноса за 2016 в сравнение с Китай. И това вече в контекста на сериозно нарастване на капацитета през последните 6 години, но, но, но Очакваното за следващите 6 години като, като капацитет е почти двой. Тъй като САЩ и Австралия, които вече са ангажирали инвестиционни средства, ще е, включат в експлоатация е, сериозен нов капацитет за втечняване на газ. Е, това е добре, ако сте клиент, ако сте потребител, ще има откъде да се снабдяват. Що се отнася до предлагането, там нещата стоят по-иначе, тъй като е възможно да възникне свръхпредлагане. Доклада ни е, за световната сигурност на газовите доставки ние констатираме някои промени, особено що се отнася до крайната дестинация. До сега, до 2014 година, 60% от договорите са били с е, крайен, твърдо определен крайен потребител. През 2015 относителният дял на тези договори спада на 40%. Общо заето следователно, клиентите са готови да сключват договори за доставка, но настоява да им се даде възможност да пренасочват е, доставките е, към, към други крайни местоназначения. Продължителност на договорите, виждате, с фиксирана крайна точка с 11 годишни, но клиентите са готови да сключат дори за 17 години, ако им се позволи да пренасочват получената газ. Освен това, в Европа виждаме преминаване от въглища към газ. През второто полугодие от 2016 година има известно така наречено превключване между въглища и газ – поради значителния ръст на цената на въглищата, което повишава конкурентоспособността на природния газ, но тази конъюнктура вече се променя. Това е възоснова на екстраполирана информация, която е публично достояние. Очаква се обратно нарастване на цените на газта, за разлика от въглищата. Така че не очакваме при включване през едните години. Ако обаче цените на въглищата се очетворят, то двете криви ще съвпаднат. Вторият момент, който искам да отбележа е, че Европа ще закрива, ще извежда от експлоатация е, редица от е, енергопроизводителите на въглища и мазут. След което обаче ще, ще намалява гъвкавостта. Тоест Европа все повече ще разчита на един енергоисточник, а именно природния газ. И един елем, от елементите за сигурността на доставките, който налага известен размисъл, е въпроса за капацитета за съхранение. С нарастването на ликвидността и интензифицирането на търговията наблюдаваме е, приближаване на зимната и на лятната цена за природния газ. А до сега е, пазарът разчиташе на тези разлики. Следователно, съхраняването на газа между сезоните вече не може да бъде достатъчно рентабилно, тъй като цените сезонно се изравняват складовите мощности или ще трябва да намерят някакъв начин да излязат на печалба, или ще трябва да бъдат закрити. Заслужава си да се наблюдава тази тенденция. Ако хвърлим малко поглед далеч напред, но, но всъщност да започнем от 990 до 2015, ще видим, че е, е, нарастването на търсенето най-вече се изразява в е, изкопаеми енергоносители. И впечатляващо въглищата са на първо място. Но бъдещето изглежда съвсем иначе. Вижте нашата прогноза до 2040 година търсенето на природен газ се очаква да понарасне, но ниско въглеродните енергоисточници ще излязат на първо място. Все така, по-малко от половината от общото потребление, изкопаемите енергоносители ще, ще продължат да нарастват, но относителният им дял ще намалява. И най-сетне въпроса за вноса и ниските въглеродни емисии. Разглеждаме така наречения сценарий или вариант 450. Времевия хоризонт е за следващите 25 години до 2040 година. Търсенето на газ в Европейския съюз почти няма да нараства поради ниското потребление и, и разчитането все повече и повече на възобновяеми. Вижте, след около някъде след 2025 година ще започне, благодарение на политическите усилия, намаляване на търсенето на газ. Председателят прекъсва оратора. Благодаря ви. Е, ще имате възможност да кажете още нещо по време на отговаряйки на въпросите. А сега да чуем е, следващата ни докладчица. която ще ни запознае с гледната точка на Великобритания. Представителка на Оксфордския университет, доктор Катя Ефимова, старши научен сътрудник на Оксфордския институт за изследвания в областта на, на диверсификацията на ергоносителите. Доктор Яфимова е автор на публикация Транзитното измерение на европейската енергийна е, сигурност руски, транзита на руски газ през Украина, Беларус и Молдова. Оксфорд Юниверсити Прес 2011 година доктор Яфимов ще ни занимае с намаляването на рисковете, свързани с сигурността на енергийните доставки чрез диверсифицирано е, договаряне на, на газ, на, природ, на доставки на природен газ от различни източници. Адекватни капиталовложения в изграждане на газопроводи и терминали за втечнен газ. Изключително интересна тема. Благодаря ви за това представяне и за това, че казахте коя съм. Аз работя в Оксфордския институт за енергийни проучвания. Вие го казахте искам да ви представя резултатите от едно поручване, което нашия екип направи преди няколко години. Разгледахме различните възможности за доставка на газ в Европа. Разгледахме периода между 2015 и 2030 година. Нямам кой знае колко време, само 10 минути, затова ще се постарая да ви представя резултатите на нашето проучване. Какво представлява европейска газова сигурност? Ами, защита срещу нарушаване на доставките на газ в която и да било част от веригата. Ще говоря за това откъде Европа ще получи допълнителния си газ след 2020 година, а по отношение на инфраструктурата ще говоря за новите газопроводи и терминали на втечнен природен газ. Къде могат да бъдат изградени те и какво ще бъде въздействието върху европейската сигурност. Що се отнася до рисковете, има различни типове такива, правителствени, например политическите отношения между доставчиците, купувачите и страните на транзит. Е, има договорни рискове, свързани с е, предоговарянето, арбитража, отменянето на договори, има правни, регулаторни рискове, е, например свързани с така наречения трети пакет в Европейския съюз и има рискове свързани с самата инфраструктура, например недостатъчно инвестиции, саботаж и така нататък. Естествено, схващането за заплахите е различно в различните държави членки. Самите заплахи са различни за различните държави. Вижте какво представлява сега, какво точно е производството в Европейския съюз. 80% от а, вътрешното за Европа производство се осигурява от а, Норвегия, Великобритания и Холандия. Виждате, че след 2020 година не можем да очакваме нещо, кой знае колко добро по отношение на вътрешния за Европа газ. Тези три държави ще продължат да доминират производството, но ще има намаляване между 87 и 120 милиарда кубични метра до 2030 година. Ние смятаме, че не е традиционното производство на газ вероятно ще остане много под нивата 20 милиарда кубични метра до 2035 година. И този факт ще има въздействие върху традиционното производство. Питър вече спомена, че дори и търсенето да остане едно и също или пък леко да нарасне, вноса ще остане същия. Откъде могат да дойдат новите източници на газ? Основният източник, който се споменава често, тук естествено става дума и за голяма доза политическа подкрепа в Европа, това е Азербайджан. Говори се за Южния коридор. Максималните нива на износ в началото на следващото десетилетие са около 16 милиарда кубични метра. До 6 милиарда кубични метра ще минават през Турция. Останалата част ще бъде директно купена от Европа. Знаете, че има известни затруднения с вътрешното потребление в Азербайджан. Има и някои особености свързани с самите находища на газ, затова можем да очакваме, че ще има намаляване на доставките по този южен коридор. А следващия източник, който трябва да спомена, Туркменистан, ние смятаме, че е твърде нереалистично да се очаква газ от Туркменистан, защото а, от политическа гледна точка има търкания, вероятно ще има съпротива от страна на Русия и Иран в това отношение и освен това ниските цени възпрепятстват вноса от Туркменистан, иракски Кюрдистан, едва ли можем да очакваме нещо, кой знае какво до 2025 година. Що се отнася до Иран, след 2025 година можем да очакваме известно развитие, но това ще зависи от връзките с Турция. На следващо място, ако погледнем Алжир и източното Средиземноморие, може за подробности да прочетете нашия документ. Краткият отговор е, че не можем да очакваме кой знае какво развитие поради вътрешни проблеми в Алжир. Там има голямо вътрешно търси, що се отнася до източната част на Средиземноморието. Е, не знаем какво ще стане с регионалното развитие. Значи, заключението е, че е, единствените значими източници, от които можем да очакваме засилено производство в рамките на 5-10 години са втечнения природен газ и руския газ. Няколко думи за руския газ. Всички добре знаете е, каква е зависимостта на Европа. Тя е около 30%. От а, търговска гледна точка трябва да кажем, че това е един а, стабилен процент, стабилен дял. А, страните в а, Северна Европа нямат кой знае каква зависимост, а, нямат кой знае какви притеснения. Съвсем различно е положението в Централна Европа, в юго Европа и в Балтийските държави. Тези държави са изключително а, а, зависими от руски газ, са изключително уязвими. Какво е цялостното послание? Като цяло в Европа има сериозна диверсификация, но Балтийските държави, Централна Европа и Юго-Источна Европа много зависят от Русия. И ето защо това създава проблеми, независимо дали разглеждаме ситуацията от търговска или геополитическа гледна точка. В Европа като цяло 30% е, този дял не е толкова опасен. Няколко думи за маршрутите. Знаете за украинския коридор, за полския коридор, знаете за Северен поток, за Турски поток. Турски поток може да се изгради, може и да не се изгради. Може да говорим много за сроковете. Е, там има а, е, сериозна регулаторна и политическа опозиция. Това е, естествено, още един начин да се установи равновесие, ако потече газ по турски поток, имам предвид. На тази графика виждате нашите централи за втечнен природен газ, онези, които са изградени, онези, които те първа се изграждат – ние смятаме, че има излишък по-настоящем, който може да бъде изчерпан до 2022-2023 година. В тази връзка до а, тази година, 2023 година, а, Европа може да очаква достатъчни количества. Газпром може да се наложи да се конкурира с тези доставки. Въпреки, че има достатъчно инфраструктура, за да се а, и използва а, съществуващия втечнен природен газ, а, това го каза Питър. А, Европа и това трябва да се спомене, след 2022 или 2023 година може да има затруднения поради намесата на азиатски пазари. Ето защо виждате, че ако има затягане на, на доставките и а, намаляване на количествата може да има проблеми след 2025 година. И в този случай може да се върнем към сериозна зависимост от а, страна на Русия. Знаете, че Русия има има достатъчно газ. Ако Азия не го иска, той може да потече към Европа. Важен а, въпрос е каква цена са готови да плащат в различните части на света а, за този газ. Извинявам се, че има толкова много текст на тези слайдове. По отношение на инфраструктурата, регионите в Централна, Северна Европа, Юго-Источна Европа. Що се отнася до, до Балтийския регион, а, той би могъл да се диверсифицира. След 2009 година вече има конектори в а, Литва, в Юго-Источна Европа. А, също има инициативи от този род. Тези държави имат възможност да диверсифицират своите доставки, ако решат, чрез изграждането на съответната инфраструктура. Ако се изгради необходимата инфраструктура, даже е възможно да се елиминира напълно зависимостта от Русия. Що се отнася до Централна Европа едва ли ще може да се елиминира напълно зависимостта от руски газ. Доста може да се подобри положението. Много ви благодаря, казва председателя. Ако ми дадете 30 секунди, ами вече говорите 12 минути, казва председателя. За да обобщя. Значи източниците – два основни втечнен природен газ и руски газ. Това ще бъдат основните източници до 2030 година. Не можем да очакваме кой знае как какви източници на газ за Европа преди 2025 година и след това не знам какво ще е положението, що се отнася до транспортната, транзитната инфраструктура, достатъчно втечнен природен газ в северна, в западна Европа, но недостатъчно в централна и в източна. Интерконекторите биха могли да помогнат. Основните рискове пред сигурността в газово отношение са политически, регулаторни и договорни. Ние смятаме, че заплахата от нарушаване на доставките до 2030 година може да съществува, тя може да съществува до 2030 година. Основната цел за Европа ще бъде да намали своята зависимост за периода след 2020 година. Следващия оратор, много добре познат за всички нас, той е генерален менеджер на организацията позната като NSOG. Господин Ингверсен е на тази позиция от януари 2014 година, а иначе повече от 25 години работи в газовата индустрия. Работил е в Donk Energy като консултант. Заповядайте. Благодаря, господин Бузек. Благодаря за поканата. Ще се опитам да допълня някои от основните тези на колегите, които говориха преди мен и ще допълня е, с някои допълнителни елементи. ЕНЦОК работи от 6 е, години. Е, в момента имаме 45 члена. Освен това имаме и 4 наблюдатели сред асоциираните страни. Това е изключително важно, защото е, работим и с е, е, страните доставчици, и с транс... страните, които са транзитна територия. Работим и с Украина, и с Македония, но и с много други енергопроизводители, като Норвегия, Швейцария и така нататък много интензивно работим в рамките на утвърждаването на статута на кодексите на мрежи. И през тази година започваме вече с прилагането на една голяма част от приетите норми в рамките на НСОК за прозрачност, както и за пазарни механизми. Е, ще се опитаме по този начин да постигнем повече е, сигурност на доставките. Е, така че в това отношение мрежовите кодекси, доколкото са предвидени и разработени, вече се прилагат. Ние приключваме, така да се каже, с изпълнението на по-голямата част от тях. В доклада за мониторинг на пазара сме включили резултати от нашите наблюдения в рамките на Европа. Ние имаме един 10 годишен план за развитие на мрежите, след като направихме консултации с заинтересованите страни е, е, през 2016 е, година, през 2017 година ще финализираме този 10 годишен план. Данните, които са включени в 10 годишния план за развитие на мрежата, е, всъщност е, ще послужат като основа за целия процес по подбор на проекти от общ интерес, PCI. Ние е, обхващаме както преносните мрежи и диверсифицирания внос по газопроводи, така и е, терминалите за втечнен газ е, и е, подземните съоръжения за съхранение в повечето европейски страни. 55 проекта вече са осъществени от така, първия 10 годишен мрежов план. Преди 6 години започнахме с тази дейност и можем да кажем, че става дума за значителен брой проекти. И така, последните анализи, които послужиха като основа за разработването на сценарии, са иллюстрирани тук на графиката. Ние смятаме, че трябва да разгледаме е, е, развитието е, не само по отношение на производството, разпространението на газ, но в рамките на от поставената цел, но и извън поставената, извън рамките на тази цел. И така стигаме и до не само 2017, но и 2035 става дума за проследяване на определени тенденции при търсенето и предлагането Очевидно, 2017 не е така, най-лошата година в тази сфера. Тук на тази графика сме изобразили търсенето по години. Има известно повишение на търсенето до 2012, след това известно намаление и отново след това тенденция към увеличение. Какви са всъщност възможностите на газовите системи да покрият търсенето? Това е основният въпрос. Газът би трябвало да бъде допълнение към възобновяемите енергийни източници. Но при всички положения стабилността в това отношение нараства. И така, нека да видим какво става в газовия сектор и в електроенергийния сектор. Тъмносинята линия в долната част на графиката показва именно търсенето на електроенергия 2015 година. Както виждате, има известни флуктуации при търсенето на газ, но през 2015 година двете криви почти се покриват. След това обаче се получава една много съществена разлика в търсенето на газ и електроенергия. Така че по отношение на търсенето на електроенергията имаме една стабилна, почти постоянна крива, докато при газа става дума за много по-големи флуктуации. Така че е, би могла да се е, потърси заместител на газа, докато при е, е, електроенергийния сектор ние знаем, че има една стабилност е, поради това, че е, има едни по-постоянни стойности на потреблението и на доставките, както за индустрията, така и за домакинствата. Нека да погледнем как изглеждат нещата в сравнение с други анализи. Виждате три е, цвята е, на графиката. Е, сивото е, така да се каже, обичайния вариант. Когато погледнем в сравнение с стойностите на Европейската комисия и в ляво, и а, така, прогнозите за развитието на енергийния сектор в световен мащаб World Energy Outlook 2016 можем да направим е, определени изводи как ще изглежда бъдещето. Това е, е естествено прагматичният подход. Е, би трябвало да на базата на тези сценарии да осигурим едно така, стабилно развитие на газовия сектор. Отново европейските цели и изискванията позволяват да разработим три сценария. От една страна намаляването на емисиите на CO2 до 2030 година е, е, при определени варианти в развитието на е, газопреносния и газопроизводителния сектор, ние бихме могли да покрием тези цели. Така че и трите сценария, както виждате, и е, синия пренос, и зеления, и е, е, конвенционалния е, микс е, позволяват постигане на тези цели. Нека да видим сега как изглеждат нещата по отношение на инфраструктурата. Е, страните, които са в рамките на N-1, най-вероятно ще се изправят пред ограничения в търсенето. Ограничено търсене от лявата страна виждате, че има редица страни, бих казал дори региони в Европа, които са изправени пред доста големи предизвикателства, най-вече от финансов, фискален характер. Но все пак е, в по-голямата част на Европа можем да кажем, че нещата се развиват добре. Ето в е, е, средата изображението на европейските страни ви показва така, прогнозата за 2020 година една част от проблемите вече са решени е, и ако е, минем в дясно към е, картината за 2030 година, ще установим, че има само няколко страни, които все още се сблъскват с проблеми. Ако разгледаме нещата от друга гледна точка, най-вече прекъсванията в доставките по украинската отсечка, виждаме, че в югоисточния край на Европа все още има значителни проблеми. През 2020 година инфраструктурата вече е изградена, така че ситуацията е много по-добра. И докато в момента имаме около, е, проблеми в около 60% е, от страните, след това те се свеждат до 6%. И така, още няколко е, графики и тези, които ние предлагаме на вашето внимание, може би вие ще ги изчетете по-късно, да се спрем на инвестициите по-голямата част от инвестициите са в източната част на Европейския съюз. Там ще бъдат и по-големите инвестиции в следващите години. И така, в заключение, инфраструктурата е добре развита, транспортът е в състояние да поеме големи обеми така че е, има е, възможности да се изгради една по-устойчива система е, през следващите години, за да се е, издържи на е, евентуални прекъсвания на доставките. Да, е, е, в. Е, така, в резюмето е, ще прочетем естествено основните заключения. Да. Благодаря много за е, интересната презентация. Тя е много важна за нас. Е, особено важно е да видим какво е положението по отношение на основните инвестиционни проекти. Съжалявам много, че времето за нашите панелисти бе е, ограничено, е, но не можехме да им предложим повече от 5 минути. Обикновено при подобни изслушвания времето не стига и така, господин Търмес е първият е, оратор от е, Европейския парламент. Благодаря. Бих искал да обърна вниманието най-вече на последните иллюстрации, на последните данни, които ни показа господин Ингверсен. У мен се появява Убедено, че ние следва да се гордеем с постигнатото от последните 10 години. Припомнете си първата криза в отношенията между Русия и Украина. Ние бяхме напълно неподготвени. През 2005 година нямах, нямахме никаква възможност а, да прехвърляме а, газ от запад на изток. След това вложихме средства от европейския бюджет, за да обърнем поток. И това се оказва една от най-успешните инвестиции. Помогнахме на страни като Полша, на, на Балтийските държави, да изградят терминали за втечнен газ. Единствената страна, която става необхваната е Румъния. Една от малкото страни в Европа, която обаче разполага е, с собствени източници на природен газ. Така че след 10 години сериозни усилия по инфраструктурата, по изграждането на вътрешния пазар, ние сме постигнали необходимото, за да осигурим сигурност. Благодаря ви, че коментирахте и, и някои от критичните бележки. Винаги е добре да не подминаваме критичните бележки. Аз бих добавил само две неща по евентуалните варианти на по-нататъчното развитие. До как, доколко са свързани очакванията ви с подновяването на сградния фонд? Понеже сградния фонд е сериозен потребител на енергията, произвеждана с природен газ. <clears throat> Нали, всеки процент повишаване на ефективността намалява с 4% внос. И на второ място, все по-малко капиталовложения – в класическите е, технологии на опозотворяване на природния газ в посока към гъвкави, които много бързо могат да се нагаждат към колебанията в потреблението. И следващия ми въпрос е към госпожа Ефимова. Е, е, за балтийските държави нямаме проблем за сигурността на доставките. Работи се по газопровода между Литва и Полша. Имаме терминали за втечнен газ. И, и освен това, с средствата от европейския бюджет, ние направихме така, че да се изгради сериозен капацитет за съхранение на газ и то е в европейски ръце. ръце. Русия да няма нищо общо с него. Така че къде според вас е проблема за енергийната сигурност на балтийските държави? И по-нататък, ако сте прави, че бъдещето е някъде по средата между руските доставки и течения газ, то в Европа би следвало да се замислим за ефективността е, на опозотворяване на втечнения газ, и нещо по-нататък, за което никой не, не, не говори, е за биогъста. Е, нашите земеделски стопани могат да произвеждат биогориво до днес, днес на 10-15%. Благодаря, господин председател. Е, това, е, това, което чухме от Оксфорд, бе камбана за, за тревога. 2017 година сме, така че средата на следващото десетилетие е, е съвсем близо. И е, остават само 3 години е, до е, достигането на хоризонта 2020 година. Аз съм от Финландия, е, страна, която е, е, има своето своите проблеми, както, както се видя, но от друга страна сме диверсифицирали е, доставките. И А, така че, както каза и колегата, ние сме постигнали известна, известна сигурност. Е, и според мен трябва да се работи в посока към диверсификация на потреблението и на формите на потребление, а не само по маршрути и източници на доставки. Следващият е, въпрос от господин Силкиотис. Важни неща се чуха, господин председател. Перспективите, които бяха представени, са важни. Съюзът трябва да планира следващите си действия. Както изглежда, за напред ще трябва да внасяме природен газ. И значи трябва да проучваме альтернативни източници. Въпросът ми е адресиран най-вече до госпожа Яфимава. Как смятате, какво ще бъде значението на резервите в източното Средиземноморие? Е, съвсем наскоро открихме е, значителни запаси, залежи в източното Средиземноморие. Вземат ли се те предвид? Аз не видях до тук, е, не чух да говорите за някакви планове за оползотворяване на тези запаси. В своето известие от миналата година Европейската комисия констатира, че тези запаси, тези залежи е, са перспективни за енергийната сигурност на Европейския съюз. Така че, вие как се отнасяте към, към въпроса? Ако ми позволите да добавя два въпроса от свое име. Първо за, за най-опасните тесни места на презграничната инфраструктура в Европейския съюз. Кажем, два-три най-опасни участък. И втория въпрос. Като ставим на страна инфраструктурата, кое, кое още не достига на континента, на вътрешния газов пазар, така че той наистина да работи е, безпрепятствено и като, като пазар на, на едро, нали, а, е, а, е, транзитните маршрути или Европейската комисия готви, прочем, нормативна уредба за изглаждането на тези проблеми. Okay. Any other question? Други колеги? Не виждам. Моля е, нашите гости да отговорят. В същата последователност, вероятно, ще е добре. Въпросът е, за превключването на между въглища и газ и е, въвеждането на турбини на отворен газов цикъл. Виждате, намалява е, необходимостта от е, привключване от газ на въглища, тъй като експлуатационните часове също намаляват. Между другото, инвестиционната капиталоемкостта намалява е, също, се поради извеждането на, на въглищата е, и въвеждането на възобновяеми. Так, така че от всичко това следва променение на общо потребление на газа, а не толкова на капацитета. Въпроса за инфраструктурата, конкретно по инфраструктурата не бих могъл да коментирам. Онова, което констатираме обаче, са доста различните национални подходи към решаването на въпроси, като например съхранението. И това е причина, вероятно, по която на някои места все още се запазва, запазват е, е, капацитетите за съхранение, в други страни те просто изчезват. Е, според мен, за напред Европейския съюз ще трябва да да е, либерализира е, пазара на, на, на складови мощности, за да се развие конкуренцията и оттам рентабилността през граница. Аз съм напълно съгласна с вас за биогаза. Това е собствен възобновяем енергоисточник и в нашия доклад сме заложили някои данни. Е, би, би, би могло да се стигне до 50 към 2030. въпросът обаче, че е, биогаза все още в значителна степен зависи от е, дотациите. Е, след това имаме конкурентно потребление за селскостопански цели. Този подотрасъл ще се нуждае от, така или иначе, от силна нормативна регулаторна подкрепа и дотации. Е, така че относителният дял на този възобновяем енергоисточник все още не, до, не е достатъчен. Що се отнася до балтийските държави, да, преди да се отделят съответните финансови средства, почти цялата част от Европейския съюз зависеше от руски газ. Сега вече има инфраструктура, която осигурява достъп. Разбира се, остава въпросът за цената на альтернативните доставки. Сега, ако има конкуренция между двата източника, страните имат избор и могат да определят поведението си въз основа на ценовата конкурентоспособност на отделните източници. И наистина, след като имаме два източника, вече тук не е, проблемът не е за сигурността, а по-скоро за цените. По-нататък за, за залежите. Е, просът е обаче как те ще стигнат до европейския пазар. Ако погледнем е, али, географията на региона, ако погледнем геополитическите аспекти е, за Кипър, е, според мен е, тези източно-средиземноморски залежи ще имат единствено регионално значение. И по-нататък съгласна съм, че Европа е постигнала значителен напредък, особено от 2009 година. Е, положението прогресивно се подобрява, дори в най-уязвимите части от Съюза. И Това само сочи по-нататъчната необходимост от е, ускоряване изпълнението на третия енергиен пакет навсякъде в Европа. Трябва да се спазват правилата. Това е начинът да се върви е, напред, е, вместо да, да, да се съперничи, да се дискриминират едни или други външни доставчици. Ако Европа следователно осигури равнопоставеност възоснова на нормативна уредба, без, без да се нарушава тази уредба с извънредни мерки, то е, Европа спокойно би могла да си осигури непрекъснати доставки за, за континента като цяло и за отделните държави членки. Благодаря. Сега моля нашият трети докладчик, е, господин Ингверсен, да отговори и да добави онова, което не му дадох възможност да каже по-рано. Благодаря, господин Бузек. Е, мога само да потвърдя казаното а, е, за влиянието на третия енергиен пакет, както върху пазара, така и, и върху пазарната инфраструктура. А, е, както и за предизвикателствата, пред които са изправени операторите на преносните е, мрежи е, в Европа. Що се отнася до казаното за ефективността, за това дали тя, енергийната ефективност се отчита, да, разбира се, ние имаме различни варианти, за да моделираме състоянието на инфраструктурата е, е, разбира се, вариантите на по-низко търсене означават по-висока ефективност. И ние тези варианти ги, ги е, изработваме възоснова на данни от местата, от държавите членки, т.е. отдолу нагоре. И по този начин те отразяват и националната политика. Освен това, за Почнахме да работим по варианти за следващите периоди и ще включим и, и варианта така наречен ЮКО 30. Така че енергийната ефективност определено се включва в нашите анализи. Е, що се отнася до отношението между газ и въглища. Е, е, заслужава си да, да имаме предвид няколко неща. Първо, е, инвестициите са вече направени, т.е. има много такива генератори в Европа. Инфраструктурата за доставките също е изградена. Следователно, има съществуваща инфраструктура има огромна економическа рентабилност. Като е, не бива да се забравя, разбира се, че за години напред всеки киловатт час електроенергия ще има въглероден отпечатък. Не, не, не, е, не е възможно. А, така че намаляването на емисиите при ползването на тези най-нови генератори на газ е, не бива да се пренебрегва. Е, разбира се, е, цената на въглеродния двуокис е ниска. Ако бе по-висока, положението ще да бъде съвсем друго. Сега, в зависимост от това как ще се прилага третия енергиен пакет, ако се а, включат показатели за енергийна ефективност, толкова по-добре, те ще потикнат прехода в желаната посока. Биогаза е, е, представлява интерес потенциално, но като, нали, като оператори на инфраструктурата ние имаме ограничена роля, но сме готови да, да направим своя принос. Що се отнася до липсващата инфраструктура, според нас какво можем да кажем? В някои части от Европа все още е, е нужна инфраструктура, трябва да научим, да насочим вниманието си на там, но добре е, че сме, е, така се каже, в плитки води навсякъде из Европа е, и технически това няма да ни затрудни. Благодаря на нашите оратори за отличните е, изложения, за, за интересните кратки отговори. Благодаря ви. Um, Благодаря. Искам да поканя другите двама гости, господин заместник-председател Томислав Юрекович и професор Ван Дерлинде. Първата презентация ще се казва позицията на регулаторите или на ЦЕР относно енергийната зависимост на Европа и ролята на втечнения природен газ за подобряване на сигурността на доставките си. E означава съвет на регулаторите или на европейските енергийни регулатори. Господин Юрекович е председател на борда на комисарите на Харватската енергийна регулаторна агенция. Господин Юрикович е работил през голяма част от своята професионална кариера в различни нива на бизнеса с природен газ. От дистрибуция до доставки на национално и международно ниво. 10 минути. Благодаря. В миналото а, съм говорил и знам какво да имаш 10 минути. А, сега ще намаля своята презентация. We can play with that. No. What is going on? Oh, that's it. That's, it. Just to reverse a little bit. Fantastic. Okay. Great. Okay. So, uh, ladies and gentlemen, let... Госпожи и господа, нека да кажа, че аз съм един от петимата заместник-председатели на ЦР. Не съм единствен. За мен е привилегия да съм тук. Благодаря, господин Бузък. Ние а, сме регулаторна агенция към съвета на Европа. Обединяваме 28 регулаторни агенции. Това е един орган, който съществува наред с други подобни и се занимаваме с сигурността на доставките в продължение на повече от 20 години. Ще говоря в рамките на 7-8 минути. Предишните оратори вече представих общата картина доста компетентно. Е, ще говоря за енергийната зависимост на Европа, ще говоря за развитието на инфраструктурата. Едно от липсващите звена в веригата, между другото, се намира в е, Харватия може да има инфраструктурен терминал на остров Кърг в Харватия. Надявам се, че ще успея да, да, да се вместя. В отпуснатото ми време няма да говоря за енергийната зависимост. Тя е добре позната, позната и на регулаторите. Какво ще ни донесе бъдещето, евентуално? Вероятно ще намалим, ще се намали ролята на газа. Поради така наречения зимен пакет. Търсенето на газ в Европа, което е стигнало максималното си ниво, вероятно ще се намалява. Диверсификацията, не мисля, че трябва да говорим допълнително за нея. За енергийната зависимост вече чухме достатъчно. Няма да говоря за случващото се в момента. Нека да ви напомня, че през 2016 година имахме едно съобщение, наречено Европейска стратегия в областта на енергетиката и съхраняването на газа. Европейския парламент прие резолюция по темата през октомври и там се подчертава, че стратегията на Европейския съюз трябва да надхвърли един предвидим хоризонт макар че говорим за кратък период в крайна сметка. Регулаторите осъзнават какъв е проблема. Има една специална група, на която аз съм председател. Това е работната група за сигурността на газовите доставки. Има и работна група в областта на енергетиката. Какво искам да кажа в самото начало? Стойността на втечнения природен газ е, е двояка. От една страна той се счита за основен елемент в диверсификацията на газовите доставки. Считат е, го такъв е, поне през последните 15 години. В Европа се инвестира съхранението и енергетиката сами по себе си са част от бизнес модела и те самите водят до сигурност. От 2009 година сам говорим за гъвкавост. Гъвкавостта е присъща черта на втешнения природен газ. Трябва съответно да разгледаме ролята на природния газ е, за сигурността. Ако успеем да сключим договор за доставки на втечнен природен газ, необходимата инфраструктура е на лице, включително в е, източна Европа. Е, да Предположим, че ще получим достатъчно газ, нека да видим каква ще е ролята в а, сигурността. Много се говори за неефикасност на, на използването на втечнения природен газ. Тук има две страни на медала. Не можем да имаме приемащ терминал и да го напълним на 100%. Доставките трябва да отиват там, където има нужда от тях. От регулаторна гледна точка и от гледна точка на самите пазари, енергетиката трябва да се разглежда сама по себе си като инструмент за гъвкавост. Каква е регулаторната оценка? по отношение на втечнения природен газ. Можем ли да преминем от краткосрочна към дългосрочна гъвкавост? Ако искаме да преминем към дългосрочна сигурност, трябва да има инвестиции в югоисточна Европа все още липсва инфраструктура за сигурността на доставките и съответно въпросът е как да включим регионалното измерение в решаването на проблема с инфраструктурата и какъв ще бъде регулаторния риск. Регулаторите контролират националните монополи, те насърчават вътрешния енергийен пазар – Заключенията от нашия анализ са тук. Втечнения природен газ е важен източник на диверсификацията на доставките. Но за да можем да го използваме, когато има криза, имаме нужда от повече информация и прозрачност. Имаме много добри резултати през последните няколко години. Има платформи на прозрачност, които дават възможност на участващите на пазарите да видят къде е газа, откъде може да бъде получен, какво е положението с инфраструктурата, информация, прозрачност. Имаме предложение за платформа за обмен на природен газ. Защо да не включим информацията за втечнения природен газ в рамките на една платформа, казваме ние. Нека да ви напомня за така нареченото понятие тристепенна оценка на риска. Ролята на природния газ трябва да стане видима в плана за действия при спешни ситуации. В различните пазари трябва да има участие на различни заинтересовани страни, които да оценят възможността природния газ да се използва в ситуации на, на кризи. Няма да говоря за новите източници. Искам да кажа, че регулаторите изпитват една конкретна тревога. Все по-малко газ преминава през инфраструктурата и това Това от своя страна води до по-големи тарифи и има тръбопроводи, които няма да бъдат използвани и вероятно ще трябва да бъдат отписани в бъдеще. Това е притеснение за самите регулатори. Един нов терминал за втечнен природен газ трябва да бъде гарантиран по отношение на търсенето и по отношение на предлагането. Без да се случи нещо подобно, е, ще имаме е, проблем с прахосването на средства. Е, различните ситуации, които възникват по отношение на нарушение на доставките, са много специфични. И този специфичен характер трябва да се отчете. Един, например, с хрватския проект. Мисля, че той е много показателен. Проекта показва, че когато проекта не е обоснован от пазарна гледна точка, не е трудно той да се прокара. Трябва да се види дали има сигурност на търсенето, за да може да има економическа е, обосновка на изграждането на, на определен терминал. Имаме нужда от е, европейска подкрепа в това отношение. В е, Харватия, например, имаме големи разходи по отношение на трансмисията на газ и допълнителните разходи биха навредили на конкурентоспособността. Има много предизвикателства и с тях ще приключа. Нови геополитически реалности, несигурност по отношение на бъдещата роля на газа, дали трябва да останем на съществуващото ниво или да преминем към регионални модели. Така приключвам и ако имате някакви въпроси, ще отговоря. Благодаря ви за тази отлична и много ясна презентация. Професор Ван Линде е директор на една международна енергийна програма, която се казва Клингендал. Тя е директор от 2001 година. Освен това, тя е професор по геополитика и управление на енергийните ресурси в университета на Гронинген. Този пост взема от 2004 година. Работила е активно в Оксфордския институт за енергийни изследвания. Това е втория оратор от тази институция. Отдавна сте работила там, преди 20 години, но ние ви третираме като човек, който представлява Великобритания. Работили сте, освен това, в Кралския институт по международни въпроси Четъм Хаус, Лондон. Отново преди години. Вашата тема е много важна. Основи на газовите пазари в Европейския съюз. Перспективи за устойчива диверсификация на доставките на европейски газ диверсификация и устойчивост. Много важни термини. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата. Ще се опитам да се придържам към регламента, от е, който сте определили, тъй като и предишните е, оратори говориха е, вече по въпроса за енергийния пазар. Не бих могла да обхвана в рамките на тези минути, които са ми отредени всички характеристики все пак, а, нека да се разберем, че аз съм част, а, да, че съм работила а, в Оксфордския институт по енергийни изследвания и за Четъм Хаус в Лондон, но след Брексит се чувствам по-скоро свързана с Европейския съюз. Ако желаем да разберем как от какъв нос се нуждаем в е, областта на газа, то трябва да разберем и какво е търсенето на газ. Така че е, е, много от така, изследванията в Европейския съюз в крайна сметка би трябвало да започнат именно от търсенето и определенето на е, търсенето по места, за да стане ясно е, какъв е пазара за газовите доставки в Европа. Е, естествено, се поема определен риск, ако се опиташ да дефинираш търсенето и пазара, но в крайна сметка ние сме изследователи и естествено поемаме този риск. А, да, опитваме се заедно с така, Европейската агенция е, в областта на енергетиката да е, разработим именно тези основни характеристики на пазара и да предложим определени модели, е, включително и по отношение на възобновените енергийни източници. И така подхождаме и по отношение на газа. И така става дума за един твърде широк е, спектър от е, е, аспекти, свързани с използването, потреблението, с потребностите. Възможни са различни сценарии. Това е едното. И освен това, Естествено, въпросът е какво можем да очакваме като газова доставка по газопроводите, би трябвало е, да сме на едно мнение и аз смятам, че в това отношение не се разминаваме от, е, така да скаже, Азербайджан, Туркменистан и така нататък, Курдистан. Е, не можем да очакваме много, но от Русия можем. Що се отнася до украинската система, тя е изцяло отворена и е, е, не можем да очакваме стабилни доставки, които да покрият потребностите, но от руския газ това е, се очаква, е, така че по е, газопроводите ще тече руски газ. И въпросът е Дали е, ние самите някакси вярваме на вътрешните е, е, правила, които сме създали за единния пазар? Е, понякога е, трябва да търсим, така да се каже, спасение и изход от ситуацията, не само в газовите доставки, но и в замяната на газ с други енергийни източници. Така че правилата на вътрешния пазар са нещо, което трябва да бъде твърдо установено и на което човек да може да се осланя, защото е, това е много важно за е, развитието на енергийния пазар като цяло. Нека да е, прескочим тук втечнения газ. Нека да видим сигурността на доставките, които според мен са по-важни. Несигурността на доставките понякога се свързват с оперативни причини, да кажем с газопроводите на един от доставчиците или на няколко от доставчиците, но при всички положения оперативните проблеми са проблеми, които трябва да бъдат решени. Освен това, имаме и геополитически причини понякога, които се отразяват на стабилността на доставките, има прекъсвания на доставките. Така че ако желаем да постигнем по-голяма стабилност и сигурност, ще водим интересни разговори, но може би няма да се разбираме добре и е, никога няма да стигнем до истината ще трябва да разгледаме и стратегическите, и оперативните, и геополитическите, и е, така да се каже дългосрочните проблеми, свързани с сигурността. Не се е, притеснявайте, когато е, превъртам по-бързичко, ще получите материала, но Нека да видим сега така, едно сравнение на резултатите на Оксфордския институт и на, на нашите е, резултати в СИЕП. Е, ние виждаме е, е какво е, е, какъв е обема на втечнения газ. Най-вече е, включваме и потенциалните доставки от е, САЩ. Е, виждаме и е, е, руския е, втечнен газ. Е, е, е, Русия е, е, готова да, да прояви съответната гъвкавост, така че по отношение на а, сигурността на доставките през следващите години можем да бъдем относително спокойни нещата са свързани естествено и с развитието на вътрешния пазар. Съгласна съм с бележките на господин Търмес. Много неща са направени във връзка с връзките, взаимосвързаността. Но о, о, нещата опират до о, о, различните възможности, както по отношение на интерконекторите, така и по отношение на е, източниците. Е, е, това е до голяма степен постигнато в някои от държавите членки на Европейския съюз. Би трябвало да се продължи в тази посока за да се обхване, така да се каже, един по-широк спектър от доставки, различни видове доставчици. И това, което а, можем да направим след а, един период на спокойствие по отношение на сигурността на доставките, а, можем да помислим за а, така, това как да се действа по отношение на е, излишъка е, е, или на достатъчните количества, както по линия на газопроводите, така и на, на терминалите за втечнен газ, да се помисли за една конкурентоспособна или конкурентна диверсификация по отношение на цените, по отношение на сигурността на доставките. Това е в крайна сметка особено важно когато говорим за пазарен дял, трябва да имаме предвид, че нито един от доставчиците не би трябвало да има доминиращ или съществен пазарен дял. И освен това трябва да намалим пречките за конкуренцията. А това означава вече и да намалим рисковете за операторите. Едно естествено тази фаза на спокойствие не може да продължи вечно. Така че Европейската общност трябва да помисли по този въпрос. Какво ще се случи, е, когато, се, е, когато настъпи разклащане на пазара, когато пазара се свие? Е, как а, а, биха могли да се договарят, да кажем, едни доставки с а, азиатски оператори ако желаем краткосрочни транзакции, ако желаем обаче да ограничим нещата само до определени и краткосрочни договори с Азия, то тогава ще трябва да си осигурим и допълнителни други доставчици. Е, и именно това е слабото място в момента е, е, за европейския пазар и за европейските купувачи. Но аз говоря все пак за един по-дълъг период до 2300 и след 2300 газовите доставчици и контракторите по отношение на газа в Европейския съюз имат все пак няколко години спокойствие, така че биха могли да обмислят най-добрата стратегия, за да си осигурят комфорт за по-дълги периоди. Трябва да се получим и от опита на миналите периоди, когато някои от газовите компании всъщност направиха нещо като полове, обединиха, е, така да се каже, е, своите, е, своето търсене на газ и по този начин имаха възможност да диверсифицират по-добре и да си осигурят стабилност. Благодаря. Благодаря ви за вашата презентация. Много интересна. Давам думата на колегите от парламента за въпроси. нека да задам кратък въпрос до вторият ни оратор. Вие на един от вашите слайдове за терминалите за втечнен природен газ вие може би не споменахте конкретно, но ние знаем, че има един терминал в в Польша, който работи вече от две години. Той не е съвсем нов. И в Литва има такъв, а има и още един, всъщност само два общо за Европа. Това не е много. Така че въпросът се отнася и до нашите регулатори. Какво мислите за нерегулираните газови цени в държавите членки на Европейския съюз. Защото е, регулирането е, в крайна сметка се отнася и до цените, не само до е, сигурността на доставките. да, бихте ли желали да ви предоставя ново копие? добре, просто съм пропуснала тези терминали. Съжалявам много но бих могла да подготвя и ново копие, в което те да са отразени. Да, въпросът имаше по-общ характер. Елиминирането на необходимостта да регулираме цените е всъщност част от нашата задача. Е, според нас ние се опитваме чрез пазарни механизми да, доколкото можем да влияем, да влияем на цените. Но естествено има няколко условия, за да се постигне именно такова не е, регулиране на цените или пазарно регулиране на цените. Когато вие предлагате изцяло пазарни е, решения, е, тогава не трябва да интервенирате, не трябва да е, регламентирате и регулирате. И някои от държавите членки, някои от регионите в Европа няма да са в състояние да приемат именно е, тези условия, защото това означава, че е, нерегулираните енергийни цени естествено стават недостижими за част от населението. Но когато става дума за е, цените по отношение на инвестициите на тогава, естествено, е, има определена е, роля и регулаторът, но въпросът не е никак е, лесен и едва ли бих могъл да отговоря съвсем кратко на него. Естествено, че не е лесен въпрос. Всеки регулатор, в крайна сметка, би могъл да помисли по въпроса. Очевидно, това е въпрос, който се решава в рамките на националните регулатори. И така, благодаря ви. Очевидно, Нещата не са а, изцяло изяснени, но ние говорим за сигурност на доставките, за диверсификация на източниците а, и а, темата а, ще продължи да бъде в а, центъра на нашето внимание. Е, по отношение на роуминг, всеобхватния роуминг, можем да чуем една кратка информация от нашия докладчик, госпожа Компула Натри. Това е следващата точка от дневния ред. Благодаря. Сигурно съм всички сте забелязали, че приключиха тристранните преговори на третия си кръг миналата седмица, вторник и добър резултат. Благодаря на всички колеги които се включиха в работата. Екипът ни беше много добър, беше единен. Значи, ние гледахме напред към бъдещето и, и продължава целият съюз да се движи напред, а цените на, на, на, на мобилните телефонни услуги са различни в различните страни, има, има ценова конкуренция между операторите. И за да можем да възприемем петото поколение е, мобилни комуникации, става дума за скорости от гигабит на секунда, е, за 8 секунди, извинете, е, в рамките на, на, на срока, в който ще действа сегашната нормативна уредба, ще трябва да, пригоди, да се пригодим, да пригодим нещата към днешната пазарна конюнктура. Ние настояваме за, за преглед на действащото законодателство към края на 2019 година с нормативно предложение на комисията, ако е необходимо към тази дата. Е, значи, е, сега можем наистина да, да, направим е, да така, че нашите съграждани да извлекат максимална полза от единния пазар. Значи, в тук в комисията искахме да се слезе на 1 евро от 4. А е, е, е, съветът пък, това по предложение на комисията, съветът искаше от 5 до 10. Така или иначе, ние успяхме да намалим цената по първоначалното предложение на комисията – е, и ако пазарът се развие както желаем, както очакваме, нещата ще могат да се преразгледат към датата, която споменах. Но това е само една част, един аспект от цифровата економика, на която ние обръщаме голямо внимание тук в нашата комисия. Та, е, отново мога да кажа, че ако е, се захванем за работа, ако екипът е добър е, и силен, парламентът може да постигне много. Благодаря. Нашите докладчици в сянка по няколко думи. Благодаря много, господин Бусек. Да, е, протече почти оптимално е, трилога. Три е, кръга проведохме вече. Е, аз благодаря много на нашия е, главен докладчик. Е, скъпа Петра, действително се справи чудесно. Благодаря и на останалите докладчици в Сянка. Това бе чудесно преживяване тук в рамките на Европейския парламент. Да работим заедно, без различия, като истински екип Говорихме най-вече за тези е, е, цени, които е, придобиват е, е, абсолютно неразумни е, размери междувременно и измерения. Олигополни цени са това и те се ширят сред операторите, така че най-вече по отношение на бизнесмени, на пътуващи, на... независимо от това дали пътуването продължава един ден или два месеца или две седмици, трябва да се е, въведат ясни е, условия и националните държави да могат да се възползват в рамките на конкуренцията между операторите в националните държави. По този начин могат да се наложат и по-благоприятни тарифи. Когато става дума за пътуване в друга държава, член на Европейския съюз, вече няма допълнителни разходи за потребителя, е, не, не сме постигнали все още е, е, пълна хармонизация. Не можете да си купите, да кажем, сим карта на същата цена, като във вашата държава. Не можем да въведеме някакви тарифи за сим картите, така че в рамките на търговията на е, Едро е, бихме могли все пак е, да постигнем много повече, отколкото в търговията на Дребно. Но постигнем ли някакви общи стандарти по отношение на търговията на Едро, да кажем една цена от около 50 евро, то тогава това се отразява благоприятно и на търговеца на Дребно. Обикновено търговците на древно започват една по-силна конкуренция помежду си и и така, да се каже, след 2020 ще постигнем вече е, цената от 2,50 е, и по този начин всъщност е, ще имаме възможност да наложим една цена, която ще позволява много по-голяма конкуренция и ще тласне напред развитието на целия отрасъл. Благодаря. Следващия докладчик Сянка и е господин Тошиновски. Благодаря, господин председател. Аз също се отнасям а, с огромна благодарност към нашата колега Петра за, за а, огромното и търпение, която работеше до късни нощи, за да оформи, да изготви а, е, нашата позиция. За съжаление, е, е, никой е, от нас тук не, не, не знае точно колко бяха различните предложения, е, които трябваше да бъдат обобщени. Работа беше тежка, обаче постигнахме добър резултат. Впрочем, благодарение на вас, Ежи, за мен цялото това упражнение беше крайно поучително. Аз си дадох сметка колко различни са цените в Европа. Е, като разбира се, ние се опитахме и да не регулираме прекомерно, за да не е, нанесем вреда на пазар. И така, аз смятам, е, постигнахме задачата си. Това, на което е важно, е, че определихме по-нататъчното развитие на нещата, е, е, за да достигнем е, до най-подходящите цени. Към 2019 година ще направим преглед, за да видим дали не сме, да не сме сбъркали. Poděkovat kolegům Mia Petře Pólovi. Още веднъж бих искал да благодаря на всичките колеги, на, на Петра, на Пол и дори на теб, Я, Ержи, за този напредък. Минута преди полунощ, как се казва, бяхме с впечатлението, че до никъде няма да стигнем. Ето, на успяхме и можем да се поздравим с този резултат. Госпожа Грефин има, има въпрос. Е, само да се е, е, присъединя към поздравленията за всички колеги от всички политически групи. Победата ни е голяма е, е, така е, можем да отправим послание и към ЮКИП, към е, независимост на Обединената крал, кралство, към тази партия, както и към излизащата от Европейския съюз Великобритания. Сега те ще се уверят, когато единия пазар може да постигне най-доброто, на което е способен, какво означава да си извън него. Then... Да, знам, днес е имало публикация в е, британския вестник е, Guardian. Е, задават се въпроси за това как постигнатото ще повлияе върху британския изход. Вижте сега, аз направих някои прости сметки. От Сърбия е 24 на минут евро. Е, е, от Харватия 67 е цента, а, а не знаех какво ще бъде да, да се обадя в Великобритания или от Великобритания да ми се обадят. Нали, след като е, е, Великобритания излезе от единния пазар. Понякога е трудно нали, да се обясни, що е то единен пазар. Ето нас сега имаме конкретен пример. А ако вземем а, трафика на данни, а, за 1 гигабайт а, а, в Сърбия в условията на роуминг ще трябва да платят около 10 000 евро. А, благодаря. Благодаря ви, госпожо докладчик, е, колеги докладчици в Сянка. Благодарен съм на всички членове на нашата комисия. Е, нагърбихме се с тази отговорност, подкрепихме колегите със своя вод и постигнахме най-добрия възможен резултат. Сега ще се върнем обратно на четвъртата точка от дневния ред за европейските стандарти за изпълнението на съответния регламент. Нашият докладчик е господин Хенкел. Позволете ми да ви напомня, че ние сме асоциирана комисия по, случай, по, въпроса, но на основание 54 ти член, което означава, че имаме изключителни правомощия по е, стандартизацията на информационните и съобщителните технологии. Това означава е, е, изчислителен капацитет в облак, пето поколение мобилни съобщителни мрежи, кибернетична сигурност и данни, както и що се отнася до новаторството и до Хоризонт 2020 по общата инициатива за стандартизация. Това са изключителните ни правомощи. Нали? А имаме споделени правомощия Що се отнася до интернет на вещите? Тук се включва и Комисията за потребителите и единия пазар. Но ние, разбира се, можем да, да си кажем мнението по всички други въпроси. Не така категорично обаче, както по тези, които току-що изредих. Сега да чуем господин Хенкел, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Колеги, наистина трябва да обсъдим не становището на нашата комисия по стандартизацията. А? Really? Okay. So thank you, Chair. Dear colleagues, we are here to discuss today. И така, становището на нашата комисия по стандартизацията, като насочи вниманието си върху информационни и съобщителни технологии – благодаря на колегите за становищата, на колегите докладчици в Сянка, взети на първото съвещание на докладчиците в Сянка. Отзива, който получаваме до сега от различните заинтересовани страни е доста положителен, но са необходими някои корекции и някои допълнения и следователно крайният срок за изменение и допълнение е утре, 18 часа. Кои са основните моменти в проекто становището? Първо подчертаваме стратегическото значение стандартизацията на ИСТ за растежа и новаторството в Европа. Подчертаваме също така колко е важна оперативната съвместимост, за да действа цифровата економика навсякъде на континента и заявяваме, че е, експлуатационните качества на различните технически решения са не по-малко важни. Продължаваме да настояваме за един факултативен, е, всеобхватен и прозрачен стандартизационен механизъм в Европа. Приветстваме приоритетите в това отношение, които е идентифицирала комисията, като основни градивни елементи от технологично значение – за, например, интелигентно и ефективно енергопотребление, интелигентен транспорт, интелигентно административно управление и прочие. Но стандартизацията в е, информационните съобщителни технологии се оказва все така проблем, който трябва да бъде решаван ефективно. Е, на последно място, за да се гарантира лесен достъп до тези технологии за европейските малки и средни предприятия. В тази връзка приветстваме категорично усилията на стандартизационния орган да предостави безпрепятствен достъп на МСП, е, като например се намалят таксите, които плащат МСП. Особено, що се отнася до междуотрасловото сътрудничество. Ние настояваме всички заинтересовани страни да си подадат ръка за сътрудничество, от което не следва непременно, че трябва да се въведе единен европейски стандартизационен орган или единна стандартизационна политика, но нези, които съществуват и добре си вършат работата, би следвало да я вършат заедно. Освен това, призоваваме за оптимизирано присъствие на Европейския съюз е, на международната стандартизационна арена. Призоваваме за по-нататъчен диалог между парламента, комисията и съвета и европейските стандартизационни организации – относно напредъка по информационно-съобщителните приоритети. Предвид глобалния характер на стандартите, призоваваме комисията, заедно с международни партньори, да изработи обща програма за по-висока степен на хармонизация в е, области, представащи общ интерес, това число облака или кибернетичната сигурност. И най-сетне настояваме за една балансирана политика в областта на, на интелектуалната собственост, Подходът трябва да се основава на данни е, с оглед по-нататъчното развитие на лицензионната нормативна уредба и призоваваме комисията да се грижи за рентабилността на капиталовложенията и за гарантиране на широк достъп до стандартиз... стандартизираните технически решения. Благодаря ви, колега. Докладчиците в сянка. ЕНП първо госпожа Спираки. Благодаря на нашия докладчик за отличната работа, която той извърши и за прекрасното сътрудничество, в което работихме. Той а, много отзивчиво подходи към нашите идеи и окончателният текст на проекта становище отразява повечето от аспектите на нашите разговори. Измененията, които възнамерявам да внеса от името на НП, са все в духа на разговорите, които сме водили между докладчиците в Сянка. в интерес на, на деловите среди в Европа, на малките и средни предприятия, на потребителите. Нали, първо глобализация, да, но е, преди всичко интересите на МСП и е, интересите на потребителите и тяхната защита. И разбира се, стандартизацията в ИСТ е от стратегическо значение и следва да се погрижим а, е, тя да бъде максимално ефективна. Благодаря. От името на социалисти и демократи, госпожа Грифин. Благодаря, господин председател. Само да прибавя своята благодарност към докладчика за приобщителния му подход. Е, работата бе напрегната, е, но той определено се справи. Измененията, които ще внесем, е, са, в посоката, която сме обсъждали. Вниманието на нашата комисия към приоритетите за стандартизация в ЕСТ е именно създаването на отворени факултативни, приобщаващи, прозрачни, водени от пазара и консенсуални стандарти е нещо, на което ние особено държим. Things, all of the integrated smart products and to create Европейския съюз не би могъл да, да, да постигне по по-нататъчен технологичен прогрес без една стандартизирана система на информационни и съобщителни технологии. Става въпрос за петото поколение, за облака, за интернет на вещите, за технологиите за обработка на данни и кибернетичната сигурност. Бихме искали стандартите да бъдат хармонизирани в по-висока степен на общо европейско равнище, европейските стандартизационни органи да участват по-активно в междуинституционалния диалог инвестициите в, в новаторски технологии, в научно-изследователска и развойна дейност предполагат трансфер на стандарти и без отворени и достъпни стандарти Европейски съюз не помогъл да реализира конкурентите си предимства на световната арена. Нашите търговски дружества биха изгубили от това. Очакваме по-нататъчно ползотворно сътрудничество отново с благодарности към докладчика. Благодаря ви, колега. Следващия докладчик сянка от името на либералите госпожа Кора Ван Нювенхойзен. Благодаря, господин председател. Нека и аз да благодаря на докладчика. Благодаря ви за положените усилия. Мисля, че всички сме съгласни, че становището е много добро, обективно, отчита международната среда. Тук се призовава за бърз процес на стандартизация. Признава се, че стандартите не трябва да се спускат от високо. Много се радваме, че всички тези аспекти бяха взети предвид. Една бележка имам. Жалко е, че не се споменава защо трябва да се ускори ИКТ стандартизацията. Много е важно да се приспособи нашата економика и да се работи за цифрови единен пазар и за неговото завършване. Мисля, че ние можем да кажем нещо подобно на колегите от ИМКО. Е, вече се каза, че интернета на предметите ще расте главоломно. И ето защо трябва да споменем нещо в тази връзка. Днес по-късно ще говорим за мрежата от пето поколение, за компютърните услуги в облак, киберсигурността, данните. За всички тях има нужда от успешни и добри стандарти. Мисля, че добрата стандартизация зависи и от така наречените съществени за патентите стандарти и условията познати като франт, а именно разумните и справедливи условия. Няма разлика като какъв точно участваш в създаването на стандарти, дали става дума за, за големи университети или пък не, е, трябва да се използва системата ФРАНТ. Отворената стандартизация е много важна за успех на, на процеса. Благодаря колегата Неоклис Силикиотис. Той е докладчик координатор от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Нашата политическа група смята, че становището на ИТРЕ би следвало да е, се концентрира най-вече върху нуждите на отделния човек, на потребителите, на малките и средните предприятия. За съжаление, по-настоящем европейските стандарти се създават след много сложна процедура. Ние смятаме, че сега имаме възможност да укрепим единния пазар, да укрепим конкурентоспособността. По-настоящем полза от процеса на стандартизация извличат само големите компании. Ние трябва да работим за благото на всички, на, на, на реалната економика, трябва да работим за създаването на нови работни места, които да са с високо качество. Трябва да насърчаваме науката, развойната дейност. Защо да не заложим на електронното здравеопазване, на интелигентното използване на енергетика и на интелигентните транспортни системи. Много е важно да се гарантира, че европейските стандарти няма да подкопават усилията на МСП, защото и по-настоящем те са сериозно административно обременени. Не, трябва да се подкрепят малките и средните предприятия, за да могат те също да участват в бъдещото техническо развитие и в създаването на стандарти. И накрая, много е важно европейските стандарти да отчитат интересите на всички социални партньори, на асоциациите, сдруженията на потребителите, на синдикатите, интересите на местните общности. Ние естествено ще внесем изменения, свързани с всичко това, което изборех. Благодаря. Сега давам думата отново. Не, извинявам се, естествено, пропуснах комисията. Господин Давила Гонсалес. Малко избързах. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние приветстваме становището на комисията ИТРЕ към този доклад по собствена инициатива относно европейската стандартизация. Вашия портфел, вашите задължения са свързани с ИКТ стандартизацията. Благодарим в частност на всички докладчици. Смятаме, че европейски европейските системи на стандартизация са нещо ценно. За Европа те насърчават и стимулират конкурентоспособността, иновациите. Много е важно стандартите да са приложими в глобален план, да са отворени, да се създават след добро сътрудничество. Ние смятаме, че вашето становище е насочено към подкрепа на европейските политики, в частност единния пазар и цифровия единен пазар. Ние също смятаме, както беше подчертано, че по-настоящем економиката се цифровизира, всички отрасли се цифровизират в глобален план. Много бързо се развиват технологиите и е необходимо да актуализираме своите умения по-бързо. Е, има форуми е, на стандартизация, по стандартизация в рамките на ИКТ. Много е важно европейската система на стандартизация и европейските заинтересовани страни да бъдат подготвени за променящата се действителност. Би следвало да се работи така, че да се създават своевременно нови стандарти, които да отчитат интересите на всички. И е много важно да може да се откликва на предизвикателствата. Като цяло приветстваме вашите насоки, очертани в становището на комисията ИТРЕ. Ще видим какви ще бъдат измененията. Ще работим с вас и в бъдеще. Целта в крайна сметка е да работим с всички от Европейския парламент, за да постигнем общите ни цели. Благодаря на представителя на комисията, каза председателя и сега даваме думата на основния ни докладчик, заместник председателя на нашата комисия, господин Хенкел. Господин Хенкел, искате ли да кажете нещо? Господин Хенкел клати глава. Нямате бележки. Всичко, което беше казано ви допада. 7 февруари, 6 часа вечерта. Това е крайният срок за измененията. Това е важна информация. Тази седмица, значи утре, утре, ако трябва да сме по-точни, гласуването в комисията ИТРЕ ще бъде на 22 и 23 марта. Благодаря, уважаеми колеги. И сега стигаме до една тема, която е изключително важна. Имаме четири доклада, по които работим от дълго време. Ще имаме представяне от господин директор Антони Уилън от Европейската комисия. Той ще говори по темата преглед на рамката за електронните съобщения. Имаме 4 доклада и 4 докладчици. Госпожа Пилар де Кастилю е тук. Тя работи по Европейския кодекс в областта на електронните съобщения. Господин Евжен Тушеновски е докладчик по темата ОРС. Господин Карлош Зориньо работи по темата насърчаване на свързаността с интернет в местните общности, инициатива позната като Wi-Fi за Европейския съюз и господин Михал Бони, който е докладчик по темата Европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологията от пето поколение. Първите три доклада са незаконодателни по своя характер. Веднага след нашата среща днес ще започна тристранен разговор с Европейската комисия и парламента по темата сигурност на доставките на газ. Аз съм председател на комисията ИТРЕ и съм докладчик. Не ми е лесно да работя по много теми, да нося много дини под една мишница. Позицията на съвета е доста сложна, така че би следвало да работим усилено в хода на преговорите. Искам да се извиня на всички докладчици и присъстващи, че няма да мога да присъствам тук в залата в идния час и половина. Ще помоля колегата Пилар Дел Кастило Вера да председателства. Извинявам се, много е важно да се подготвя за разговорите с съвета по темата сигурност на доставките на газ. Това ще бъде първият тристранен диалог и определено няма да е последния. Благодаря на всички вас. Ще се видим на следващото ни заседание. Пила ще ви каже кога ще е следващото заседание на комисията. Госпожа Делка Стилио Вера. Колеги, виждате, Положението е необичайно. Нашия председател е председател на делегацията на парламента по темата. Наред с докладчика той трябва да присъства на преговорите. Аз от собствен опит знам, че тези преговори не са леки. Поканили сме представител на комисията, за да ни разкаже за прегледа на рамката за електронните съобщения. Остава ми само да ви дам думата. Антони, ще разговаряме по вашата презентация малко по-късно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички докладчици, благодаря на всички депутати за това, че ми давате възможност да поговорим тук всички заедно по различните елементи на пакета за свързаност. Комисията го предложи за първи път през септември. Много се радваме, че парламента определя срокове за работа по отделните елементи от пакета. Всички те са много важни. Искам в началото да подчертая, че този пакет започва от една обща отправна точка. В съобщението за обществото в ерата на гигабитовия интернет ние говорим за това, че Европа трябва да определи някаква средно или дългосрочна визия за това как да се работи между партньорите и говорим за три конкретни цели, насочени към решаването на, на конкретни проблеми в Европа. На първо място е, искаме да намерим е, най- е, успешните двигатели на економическо развитие в нашите общества – Искаме да видим какво точно е търсенето на гигабитов интернет в нашите общности. Тук в картината влизат и технологиите от пето поколение, които представляват стратегическа цел за периода 2020 до 2025 година. Знаете, че говорим за разгръщане в началото в големите градове, после по основните транспортни маршрути и във всички райони така наречената цифрова пропаст не трябва да бъде пренебрегвана общо предизвикателство е това. Знаете, че до 2025 година всички трябва да имат интернет, който да е със скорост 100 мегабайта в секунда. Тези цели са пропили всички законодателни мерки, които предлагаме. Понякога ни обвинява, че твърде много говорим за предоставянето или предлагането това е свързано с инструментите, които разполагаме. Инициативата, позната като Wi-Fi за ЕС, от своя страна пък е насочена да създаде търсене в малки мащаби в началото естествено, но ако тази инициатива се окаже успешна, можем да я прехвърлим в бъдещи цикли от политики и да я прехвърлим в други държави членки, където вече така или иначе има успешни проекти в тази връзка. В прегледа на регулаторната рамка, който се основава на двойния пакет кодекс и прегледа на ОРС, тук нашата отправна точка също е взаимната свързаност. На първо място ние предлагаме към общите ни цели да се добави следното. Това естествено без да се компрометират интересите на потребителите и вътрешния пазар. А та предлагаме да се добави конкретна цел, свързана с разгръщането и оползотворяването на механизми за взаимна свързаност с висок капацитет. Това означава, че трябва да има засилено търсене и предлагане. И това се свързва от своя страна с е, трите стълба на предложения кодекс. Ние предлагаме да се създаде обща засилена система на управление на регулаторната система. Ако погледнем къде са най- големите проблеми в телеком регулацията в Европа, можем да кажем, че като цяло режима е добър. Опитваме се да решим затрудненията с така наречените тесни места в пейзажа на телеком услугите. Едва ли ще има съвършена конкуренция навсякъде в Европа и едва ли тя ще се появи много скоро. Въпреки всичко, ние се опитваме да решим проблемите на, на потребителите там, където търговските споразумения и конкуренцията сами по себе си не присъстват или не са достатъчни по своя характер. Опитваме се да създадем средата за нови инвестиции в конкуренция. Надяваме се, че ще създадем механизмите на нови блокове за, за конкуренция. Надяваме се, че ще има съинвестиции. Благодарение на съвместните инвестиции можем да намерим пресечната точка между конкуренцията и интересите на всички заинтересовани страни. Цялостната ориентация на нашата дейност е насочена към намирането на инвестиции с цел създаване на конкуренция. Там, където това не е възможно и където има естествени монополи, ние смятаме, че трябва да има съразмерна регулация. Без нея не може. В кутията с инструменти, която предлагаме. Различните пазари са много специфични в различните държави членки. Има много локализирани мрежи и ето защо имаме нужда от това да поставим ударението върху местните особености, особеностите в различните региони. Регулацията не трябва да бъде обременяваща за отделните региони. Следва да се обърне внимание, да се направи карта на съществуващата инфраструктура, да се види какви са намеренията за инвестиции. Следва да сме съразмерни във всяко едно свое действие. Ако обърна сега взор към бежишните технологии, тук има много ясна връзка между нашите амбиции, по отношение на координацията на спектъра в Европа и условията за разгръщане на мрежи от пето поколение. Плана за действие за интернет от пето поколение е свързан с много мерки, които могат да бъдат предприяти и по-настоящем от националните, от местните органи. Има примери за разгръщането на мрежи от пето поколение. Много може да се направи за лансирането на приот, пилотни проекти във връзка с разполагането на подобен интернет по основните транспортни маршрути. Всичко това няма да се случи естествено само с проявата на добра воля. Смятаме, че има важни предизвикателства по отношение на управлението на спектъра. 5G е, трябва да стъпи на една солидна регулаторна рамка още от самото начало на влизането в сила на кодекса. Когато има хармонизация на спектърните ресурси, е, тя трябва да бъде взета предвид, е, когато има нужда от е, лицензии. Лицензиите трябва да са такива, че да защитават инвеститорите, е, тъй като мрежите от пето поколение не са ефтини, за да гарантираме, че тези мрежи от 5G са налични, че спектъра е наличен, трябва да решим проблема с трансграничната интерференция. Трябва да променим модела на лицензиите, тъй като той има специфични характеристики. Не искаме да подценяваме естествено отделните лицензии в рамките на различните части от а, широко а, лентовия спектър. Имаме нужда от по- предсказуеми периоди за лицензиите възосновата на тези 25 години, които предлагаме за да се гарантира, че всичко това, за което говоря, ще се случи по един координиран начин. Вероятно няма как да избегнем вторично законодателство. Самите регулатори обаче следва да се самоограничават и да следят какво правят. Освен това, те трябва да работят така, че да има последователност и да има партньорски проверки в рамките на регламентите. В заключение искам да кажа, че в сферата на управлението участи. Тук е отговорна ОРС, това е европейското ниво на регулация. Знаете, че вие имате доклад посветен на цифровия единен пазар, който призовава за засилено управление на, на цифровия единен пазар. Призовавате да се вземе предвид общия подход, договорен между трите основни европейски институции. Другия стълб, който трябва да спомена е ролята на националните регулаторни органи. Ние искаме те да са максимално независими, искаме тяхната независимост да бъде укрепена допълнително, да имат и бюджетна автономия. Искаме тези национални регулаторни органи да разполагат и с необходимата компетентност. Знаете, че силата на ОРС в крайна сметка се крие в силата и в опита на членовете. Мисля, че си отпуснах повече време, отколкото вие бяхте предвидели за мен. Благодаря ви за щедростта и така приключвам. Заповядайте. Благодаря, благодаря много, господин Лоялан. Не за първи път обсъждаме съдържанието на предложението на комисията. Струва ми се, че в момента вече се очертава по-ясно картината. да, естествено, все още сме в търсене на точните дефиниции, на точните разпоредби И така, аз съм в подобна позиция, като тази на господин Бузек, нашия председател. От една страна съм докладчик, от друга страна моделирам и председателствам сега заседанието, така че налага се, колеги, да определя един регламент за докладчиците 4 минути в ролята си на докладчик няма да бъда подробна. Струва ми се, че вече от 10 години говорим за нова рамка за сектора на електронните комуникации. През 2007 година започнахме всъщност с, с, с разговорите по първата рамка и в момента през 2017 година смятаме, че след много динамичните и драматични промени в сектора се налага да променим и рамката. Рамковите условия. Струва ми се, че това е ясно за всеки от нас. Е, естествено, трябва да кажа, че от гледна точка на заинтересованите страни на а също и тук за депутатите от различните държави членки мога да кажа, че има разбиране за необходимостта, която посочва комисията от промяна. Да, а, ние вървим към а, едно общество, което а, е изцяло цифровизирано и, и по тази причина а, трябва да актуализираме и нивото на свързаност, с скоростта на комуникациите, качеството на връзката. Така че от една страна са принципите е, в основата на е, нашето законодателство, е, свързани с е, конкуренцията и е, достъпа до услуги. Е, от друга страна, е, необходимостта от инфраструктура, от повече инвестиции в инфраструктурата. Струва ми се, че това е изключително важен въпрос. Трябва да е, навлезем естествено в детайли, е, когато работим по досието, как точно изглеждат отделните разпоредби, които се предлагат от комисията, дали са подходящи, за да насърчат развитието в желаната посока. Струва ми се, че можем да постигнем споразумение по тези основни принципи е, и парламентът ще се опита да намери и по-добри решения в някои случаи. Най-вече по отношение на инвестициите. Аз е, подготвям е, проекто доклада по темата която ми е възложена и същевременно изслушвам и чета всички предложения на колегите по тези въпроси. Е, струва ми се, че е, все още имаме доста време за е, размисъл и за обсъждане. Според мен, във връзка с конкретния регламент, ще трябва да се намери е, консенсус е, и то консенсус на едно по-високо равнище, отколкото до сега. Има нов елемент, е, нов фактор. Не бива да го забравяме. Антони Уилан го спомена. А именно пълното развитие на пазара на електронните комуникации. Естествено, не бива да а, се подвеждаме така от измамната а, цел за пълна хармонизация. Това не е възможно. Очевидно, в условията на глобалната економика ние ще трябва да е, се постараем да запазим нашата конкурентна способност. Но ако не можем да мобилизираме необходимите ресурси за решаването на тези много комплексни въпроси, е, имаме основания да се тревожим за бъдещето на европейската економика. Така че трябва да се постараем да е, насърчим едно развитие в, е, по посока на повече инвестиции. Около два месеца ще работим по досието и ще имаме възможност да проведем консултации и дискусии аз ще се постарая колкото е възможно по-бързо да е, представя на всички е, е, вас проекто доклада, за да можем конкретно да разговаряме вече по отделните разпоредби. Е, това е всичко, което имам да кажа за момента и сега ще дам думата на господин Тушеновски, който е следващия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че е особено важно да координираме позициите си колко се може повече с е, останалите докладчици. По отношение на целия пакет който е предмет на преговорите. Между различните аспекти има неразривна връзка. Е, в рамките на тристранните преговори е, ще възникнат конкретни въпроси, свързани с роуминга и И аз виждам множество, те първа, възможности за, за сътрудничество помежду ни. Аз, впрочем, ценя високо предложението на комисията, в което се говори за необходимостта да се засили Берек, тъй като той, този орган, може да играе изключително важна роля като източник на независим експертен опит е, е, и становище. Трябва да отчитаме факта, че една агенция, която е, функционира добре и при това безпристрастно, е предимство, което трябва да опазим в максимална степен за напред. Сегашната обстановка, е, кодекса за европейските електронни съобщения не, не променя по никакъв начин реалността. Имаме 28 отделни пазара. И трябва да се отчита спецификата на всеки един национален регулиращ орган. Впрочем, ние в рамките на трудните тристранни преговори. Вече се уверихме в това по повод на роуминга. Така че аз настоявам за независимостта на Берек, да не се осложнява излишно обстановката, да се избягва прекомерната бюрократизация, за да не се лишим, както казах, от е, този независим експертен потенциал. Пазарът е изключително динамичен, развива се бурно и от гледна точка на търговските субекти е, този пазар е отрешаващо значение, така че е, позицията на Берек трябва да се опазва на всяка цена. Аз, е, впрочем, съм изцяло съгласен с констатацията, че статута на Берег вече не отговаря на новите изисквания, на новите задачи. Е, следва да се, да се укрепи институционално Берег, е, за да може е, тази агенция да, да изпълни всичките си задачи. От друга страна, не е уместно, според мен, Берег да се превръща в една вездесъща съща агенция. Е, отново тук трябва да подчертая, че главното предимство на БЕРЕК е независимия експертен потенциал, който е от полза за, за институциите, в това число за Европейския парламент. В е, рамките на БЕРЕК е, сме свидетели на добро съгласуване между националните регулиращи органи. Аз благодаря особено господин Уелън за е, предложението, което е, е на масата. Имам само една бележка и тя отново е за това на всяка цена да избягваме по-нататъчна бюрократизация на Берек, е, която би лишила агенцията от е, сегашните и качества. така че аз проявявам интерес към това какво мисли господин Уелан, що се отнася до недостатъчното материално и кадрово обезпечаване на Берек по-настоящем. Е, тези недостатъци биха могли да спънат по-нататъчната дейност на този орган. експертният потенциал на Берек е изключително ценен, за, за да го поставяме под заплаха. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Господин Зориньо има думата. Понеже всички сме наясно, е, колеги, Е, приоритетно е, е завършването на единия пазар, но както опитът сочи до сега, не е достатъчно просто да се променя уредбата, да се изменят директивите. Европейските граждани следва да усетят в ежедневието си, че единият цифров пазар допринася полза И толкова по-трудно бихме постигнали тази задача в условията на една техническа революция или, или най-малкото преход, е, който променя условията. Така че в тази връзка инициативата на комисията Безличен интернет за Европа е изключително важна. Тя задава по-нататъчната насока на работа, така че всички наши съграждани в Европа да се възползват от най-новите технологични постижения в тази област. Е, запознати сме с мнението на различните заинтересовани страни, в това число на Социално-економическия комитет, на комитет на регионите и така се получи първия проект на моя доклад, който предадох на 30 януари целта ми е била да, да укрепя, да, да усъвършенствам предложението на комисията възоснова на практическия опит, който е натрупан до сега. С оглед на, разбира се, местната специфика от економически, териториален, технологичен характер. Качеството на достъпа обаче трябва да е добро и именно то трябва да бъде гарантирано то трябва да бъде образец. трябва да се основава на образец, на, на стандарт, който да е прият навсякъде в Съюза. Трябва да се потърси териториално равновесие, без да се опоручава пазара. Нали, независимо дали става въпрос за частни или държавни доставчици и, и потребители. Трябва да се гарантира проектна и финансова устойчивост. т.е. основните инфраструктурни проекти следва да бъдат съпътствани от други проекти. Времето е в една променлива тук от, от съществено значение – Много е важно е, пилотните проекти, които са в ход, да постигнат изцяло задачите си и в е, своя доклад аз съм се опитал да формулирам онези условия, които според мен са необходими, за да бъдат проведени бързи преговори с съвета – и да започнем работа още тази година. Та, та, та, та да укрепим в край на краищата вътрешния пазар. Благодаря. Така. А сега преминаваме към четвъртия оратор, е, четвъртия докладчик, господин Бони. От една страна той може би ще вземе отношение и по някои от е, е, тезите на господин Уелън, е, а също а ще представи и проекто доклада си за гигабит, общ, гигабайт обществото 5G. И така, господин Бони, имате малко повече време от всички останали. Да, благодаря ви. Е, много важно е, естествено, да разглеждаме е, всички тези е, досиета като пакет. И в този смисъл е много важно, естествено, да установим добро сътрудничество между докладчиците по отделните предложения. Да, а, стана дума вече за това, че предстои революция. Трябва да осъзнаем този факт. А, следващото поколение е 5G. И в рамките на гига обществото, гигабайтовото общество, ние трябва да улесним прехода към 5G защото плана за действие за е, е, е, развитието на обществото и превръщането му в гигабайтово общество, естествено е тясно свързано с технологията 5G. Нуждаем се от е, подход, който е, инвестиран, е, е, е ориентиран към бъдещето, който е ориентиран към инвестициите, към създаването на подходящата инфраструктура и естествено, за да постигнем целите, свързани с 5G, трябва да разработим и гъвкави модели. А също време и да помислим за опростяване на цялата структура трябва да създадем и необходимите условия, които ще позволят възвръщаемост на инвестициите. Освен това, е, е, пазарното търсене на е, услугите в рамките на технологиите 5G. Всичко това естествено е свързано с развитието на съответните индустриални сектори които са от съществено значение за всички нас. Е, ние подкрепяме, под, развивайки е, технологията 5G, е, на практика развитието на е, цялото общество. Е, и автомобилостроенето, и виртуалната е, реалност, ако щете дори и е, онлайн игрите, е, и естествено и целият е, бизнес, е, цялата економика. Е, и подобряваме по този начин е, живота на всеки гражданин. Е, необходими са ни определени така, параметри, за да определим и търсенето е, в обществото, но аз мисля, че това действително е голямо и е на лице. И освен това, е, е, трябва да имаме предвид, че става дума за едно увеличаване на капацитета и на скоростта от 100 до 300 гигабайта в бъдеще ще е, е, съществува е, при това положение възможност да се прехвърлят метаданни в много по-кратко време, като максималният обем за момента е 7 100 гигабайта и по този начин ще обхванем в крайна сметка не само радиочастотите, но и всички други среди, в които може да се прехвърлят метаданни. Тоест от 100 до 300, така да се каже, за всички, а за определени отрасли и до 700. Това е невероятно развитие и това е основната цел – експлицитен а, график а, с съвсем ясни срокове за всички участници. Адекватни инвестиции а, могат да се извършат само когато предварително са ясни условията, когато предварително е уточнен и срокът, защото хармонизацията на аспект на спектрите е един много ясно а, разграфен процес с, с определени фази и етапи. Само така ще можем да постигнем целите. Европейската комисия, организацията в тази сфера, държавите членки, бизнесът, потребителите, всички би трябвало да са наясно с сроковете и да допринасят за спазването им. Необходими са естествени, но и а, обществени ресурси. Необходими са а, а, съответните финансови средства, които трябва да се предвидят а, в а, следващата многогодишна финансова рамка, която ще обхване периода до 2027 година. Само така ще можем да постигнем целите, които са свързани естествено и с постигането на а, а, така, свързване с висококачествен интернет и на най-отдалечените селски райони. Освен това, а, междусекторни иновации. А, сътрудничество в рамките на е, отделните економически сектори и помежду им. Е, всичко това трябва да се свърже естествено с е, специфични за страните препоръки и да се предвидят е, и съответните параметри, които да осигурят необходимата гъвкавост. Изправени сме пред огромни предизвикателства. В никакъв случай не бива да допускаме изключване на определени групи от населението, да кажем по-възрастните е, хора, е, живеещите в отдалечени селски райони, е, онези, които а, не са получили а, добро образование или са неграмотни, трябва чрез 5G е, да достигнем до всеки гражданин, до всеки човек и същевременно да създадем съответната среда, е, в която 5G е, връзките да се използват максимално от всички пътната карта за стандартизацията във всеки сектор ще е, бъде абсолютно задължително условие за ускоряване на процеса. И нека не забравяме, е, че е, са ни необходими партньори. Само така е, ще можем да осигурим и е, достъп на малките и средните предприятия до е, е, съответните платформи и е, използването на всички е, възможности, които предлага 5G. Когато говорим за 5G, имаме предвид не само визията, имаме предвид реалността, която трябва да бъде подсигурена и със съответните законови средства на европейско равнище. Благодаря. Това е един много съобхватен подход и по този начин ние разбираме всъщност каква е задачата ни, а и какви ще бъдат измеренията в бъдеще. Започвам с госпожа Калас. са записалите се за изказване. Благодаря. Аз общо подкрепям подхода, който предлага комисията в усилията и конкуренцията да се запази като главен двигател на по-нататъчните капиталовложения и за по-нататъчно обединяване на единия пазар. Нещата, разбира се, следват до детайлите, така че възникват няколко въпроса. Що се отнася до кодекса, комисията основателно констатира, че нееднородното прилагане на европейското законодателство, особено що се отнася до задължението за осигуряване на достъп и средствата за привеждането му в изпълнение, поражда затруднения пред търговските субекти. От друга страна, националните пазари са различни, така че гъвкавост трябва да се проявява. И, и въпросът ми е доколко да се допуска гъвкавост. Е, смята ли комисията, че балансът е постигнат? Но предложенията са ясни. Ето само два примера е, номерирането за междумашинни съобщения за е, съобщение между лица, е, номерационните планове се определят все още от държавите членки. За съобщенията между машини, отрасъл, който расте, е, комисията все още възлага номерирането на националния регулиращ орган, което би могло да става на общоевропейско равнище. Друг един пример. Комисията въвежда изключения от задължението за достъп за ново е, е, реализираните мрежи. Вероятно това се отнася за малките проекти от местно значение, но това не е ясно казано. Така че как възнамерява комисията да постигне права на сигурност в това отношение? И пак, що се отнася до гъвкавостта от една страна като альтернатива на последователността от друга. Една от целите е да се поддържа конкуренцията. Комисията съответно въвежда възможността за извен, евентуално дерегулиране в случаите на съвместни инвестиции, обаче доколкото националните пазари се различават, смята ли комисията, че подобни споразумения биха могли да гарантират конкуренцията или пък трябва да са налице някакви допълнителни условия? Ще кажа няколко думи и за Берек, тъй като съм докладчик сянка по този въпрос. Аз не проявявам интерес към дебата за това дали ни е необходима Европейска агенция или не. Е, въпросът се свежда отново до единия пазар. Е, редица европейски агенции е, се, се оказват не особен, се оказват на, на, на, на практика без зъби и, и не оказват кой знае какво въздействие на място. И, имайки е, предвид е, проблемите, които биха могли да възникнат с прилагането на кодекса, евентуални спорове между регулаторите на по-малки и на по-големи държави членки, е, смята ли комисията, че е дала на Берег достатъчно правомощия да бъде арбитър при прилагането на новото и предложение на комисията? Благодаря. Микрофонът. Благодаря, госпожо председател. Бих искал микрофонът отново. Бих искал да коментирам доклада за петото поколение на господин Бони, тъй като съм докладчица в сянка по тази тема. Всички добре знаем, че нашето съвременно цифрово общество разчита пределно на свързаността. Ако не, свързвам, не свързваме е, е, вещи в интернета на вещите, то гледаме телевизия по, по интернет е, или пък съхраняваме лична информация в облака. Е, свързаността е като въздуха, казват е, специалисти. Без нея вече не можем. И бих могла е, да отида и по-далеч. Високоскоростната свързаност е като въздуха, като кислорода. Без нея не можем да живеем. И това е, се дължи на растящите обеми данни, които следва да се, да, да се пренасят с по-нататъка елементите, които са предмет на свързаност. До сега свързахме хора, сега свързваме вещи. И високо, свързан, високо скоростната свързаност е съществено, разяващо изискване за нашата економика. За да останем конкурентоспособни световен мащаб, следва да се превърнем в гигабитово общество, колкото се може по-скоро. Огромна е необходимостта от скорост. И а, широкото разпространение на достъп до мрежата на високи скорости от поне 1 гигабит на секунда за гражданите и за, и за търговците е решаващо. Петото поколение и пълно покритие на Европа с технологии от пето поколение предполага частно държавно сътрудничество, смесени инвестиции, само с държавни няма да се справим. И за да постигнем пето поколение за Европа, трябва активно да работим в няколко направления. Вече се каза, става въпрос за един междуотраслов подход. Не може само далекосъобщителните оператори и, и доставчиците на интернет. Всички други трябва да се включат е, и, и, и промишленото производство, и транспорта. Е, трябва да експериментират съвместно, за да се възползваме от е, най-новите технически постижения. Далекосъобщителните оператори, за да могат да, да инвестират в пето поколение, разбира се, трябва да бъдат стимулирани и трябва да обърнем внимание на нормативната среда, да видим дали тя наистина насърчава капиталовложенията и новаторството. Следва да бъдат определени световни стандарти за петото поколение. И разбира се, както вие вече сама казахте, е, Пилар, е, въпросът за частотния спектър е на дневен ред в тази връзка. Е, няма да се изненадате, господин Вони, вие го знаете това, но аз отново се ангажирам да се боря с гигабит и зъби за всеки гигабит. Chairperson, Obviously, are all in agreement of the need to complete the digital single market to create благодаря, госпожо председател. Няма, няма спор по това, че трябва да, да завършим изграждането на единия цифров пазар, да, да раз, е, разпространим петото поколение комуникационни технологии навсякъде из Европа. Много от а, е, селските райони обаче у нас а, е, в а, Ирландия, а и другаде в Европа са загърбвани до сега. И сега ни се дава възможност да революционизираме, е, да, да, да, да, да принесем за корни промени на село, И с развитието на цифровото общество, е, селските райони могат да бъдат въвлечени в, е, в този технологичен процес. Така че според мен е необходимо е високоскоростния достъп е, е, да бъде достъпен навсякъде, да е, не са оставени непокрити участъци, така наречени черни петна. Инициативата е европейска, аз поздравявам комисията за нея и колегите, и в частност колегата Бони, добре съзнават е, кои са приоритетните области, но то нещо, което трябва да се подчертае, е, че е, европейското финансиране ще бъде от решаващо значение. Господин Бони спомена следващата многогодишна финансова рамка, ЕФСИ също, обаче имаме ли някаква стратегия, така че европейските граждани да знаят, че всичко иде от Европа? Или пък ще стане, както станахме свидетели по повод на, евро, на, на британския изход, да, да се каже, че всичко, което е добро, иде от Лондон, а всичко, което е лошо, иде от Брюксел. Има, има полуки, които следва да извлечем от британския изход. Вие вършим много и, и, и много това, което вършим е добро, но ние трябва да разкажем за него на своите съграждани. Така че те самите да се почувстват свързани с Европа. Говорим за свързаността на вещите. Европейските граждани трябва да са свързани не просто помежду си, а с Европа. И не просто технически, а политически. Нали, а, иначе, а, а, добрите неща стигат до гражданите, не си дават сметка откъде идват обаче парите. Трябва да се сложи край на това, да сложим край на клеветите, които се хвърлят срещу Европейския съюз. А, госпожа Купола има думата. Благодаря, госпожо председател. Прекрасна е възможността да, да разговаряме едновременно по всички аспекти на този пакет е, сега чухме е, е, какви интересни неща има да ни каже господин Бони за пето поколение, това по което работи Пилар, по което аз съм докладчик в Сянка, е насочено напред към, към бъдещето. Когато едни говорят за кодекса, ние работим по кодекса. Нали, от една страна имаме политическата стратегия, от друга страна имаме стандартизационния документ, е, и, и някакси трябва да съгласуваме усилията, защото е, петото поколение на терен, така, на, на, на място, се нуждае от един действащ стандартизационен кодекс. И значи трябва да си подадем ръка между различните доклади, Нали? Ние по отношение на съобщителния кодекс ще свършим своята работа, след това ще изслушаме мнението на колегите от ИМКО, от Комисията за единия пазар и потребителите. Е, ще включим в това и въпроса за Берек. Наистина трябва да погледнем от е, птичи поглед да не раздробяваме много нещата, защото отделните направления, в които работим, са еднакво важни в своята съвкупност за гражданите и за търговците. Големият въпрос е всъщност как да, да насърчим инвестициите. Разговаряйки с специалисти, с заинтересовани страни, се натъквам на, на най-различни мнения. Е, във всеки случай инвестициите трябва да бъдат предпазени своята стойност от бъдещето. Като говоря за бъдещето, е, аз се надявам и държа да, да, да има европейски новаторски е, постижения, които да разчитат не само на далекосъобщителните оператори, макар че те, те, разбира се, имат своите възможности, толкова повече може да се направи. Да вземем здравеопазването. А ако а, е, връзката е достатъчно скоростна и технологично обезпечена, или образованието, Надявам се, проче, да, да, да проявим храбростта, да погледнем с отворени очи напред към всички тези възможности. В, в далекосъобщителния отрасъл, разбира се, ние отдавна се стремим към демонополизация и, и конкуренция. Възниква въпроса и за разпределението на частотния сектор. И тук моят конкретен въпрос. От 25 години се говори по, по него. Нали? Е, проблемът е на лице, той е на лице от 25 години и, и все още сякаш няма яснота, е, не, не, не е ясно какво, какво действие ще се предприеме. Thank you, Ms. Berner. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich als Schattenberichterstatterin auch auf Herrn Boni. Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка и искам да коментирам доклада на господин Бони. Благодаря му за текста. Надявам се, че ще можем да работим в дух на сътрудничество. Благодаря и на представителя на комисията. Ясно е какви са предизвикателствата пред технологиите от пето поколение, както и пред новите стандарти в услугите е, на мобилните телефони. Има обаче много възможности. Господин Бони, вие говорите, например, за електронното здравеопазване, за забавленията, за обучението на ученици, студенти. Голяма важността на вашето предложение и съответно на технологиите от пето поколение. Предварителното условие за ерата, за разгръщането на ерата на гигабитовия интернет и на технологиите от пето поколение, да имаме инфраструктура, широко лентова инфраструктура, която наистина да съществува навсякъде и съответно трябва да разгледаме възможностите за кабели от фибро стъкло. Модела, който се предлага за съвместно финансиране, в който да участват и гражданите, е полезен. Добре е да имаме създаване на карти, които да идентифицират празните места в мозайката. Много въпроси се пораждат от вашия текст и би следвало да се заложи малко повече на кодекса за, за решаването на тези въпроси. Според мен е на лице на опасност, независимо от всичките ни усилия, да има цифрова пропаст, защото някои части от нашите общества се развиват много бързо, а други не. Има голяма разлика между градовете и селата. Има големи разлики между отделните държави членки на Европейския съюз, тъй като Възможностите за инвестиции не са еднакви навсякъде. Цифровата бездна ще се задълбочава, според мен. Там, където има голям процент на свързаност, ще ставаме свидетели на цялостно благоденствие и подобрение и съответно обратното. Много е важно да видим как може да създадем стимули за цялостно покритие с мрежа с висок капацитет. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Бях си записал няколко бележки, но колегите вече споменаха онова, което искам да кажа. Преди да говоря за бежичните технологии, един коментар с общ характер – много от нас вече казаха колко са важни предложенията на комисията в редица сектори. Важно е това да проличи в нашите доклади. Освен това е важно във всяко едно свое законодателно предложение, което по някакъв начин има връзка с цифровите технологии, комисията да търси ползата от тях. Не може да се казва, че в а, някои области няма никаква възможност за разгръщане на цифрови услуги. Едва ли има такава сфера. Така че трябва да имаме цялостен хоризонтален подход и колегиума трябва да се заеме с този въпрос. Тук в парламента имаме смесени чувства относно а, така наречената инициатива Wi-Fi за Европейския съюз. Някой казах, че става дума за извличане на активи. Чисто и просто за подобряване на репутацията на някои хора. Може отчасти това да е така, За мен тук има един ключов въпрос. Дали има стимули за онези държави членки, които не са достатъчно развити в това отношение, да се развиват? Това е основният въпрос. Тази програма, три годишна, за която говорите, има смисъл. Не знам дали тя трябва да бъде увеличавана във времето. Мисля, че ние би трябвало в рамките на тези три години да създадем условията за държавите членки е, да разгърнат е, своите бежични технологии. И ако не успеят в рамките на тези три години, няма как да им се помогне повече. Бих искал да се обърна към комисията с е, следната молба. Държавите членки принципно би трябвало наистина да се постараят е, и да създадат възможност за използване на бежишни технологии не само на публични места. По отношение на поддръжката. Инвестициите от 120 милиона не трябва да се окажат безплодни. И накрая, Относно конкуренцията, тя не ме вълнува толкова. Тя не е чак толкова важна. Някой използва този въпрос само като претекст, като извинение. По отношение на разпределението на средствата обаче, трябва да кажа следното. Не трябва да финансираме проекти, които са недобре подготвени. Извинявам се, че трябва да си тръгна, госпожо председател, но и аз трябва да отида на тристранен диалог. Благодаря. Госпожа Сандер. La je Благодаря, госпожо председател. Съжалявам аз пък, че позакъснях и не проследих целият разговор. В качеството си на докладчица в сянка бих искала да кажа няколко думи за бежичния интернет за Европа и да изразя високата си оценка за тази инициатива. Важна Инициатива, която следва да подкрепим тази програма, ще финансира изграждането на бежична мрежа в градове и села в Европа, за да могат гражданите в публични места да получават безплатен достъп до интернет. Ще повдигна аз и въпроси, които въздигна, повдигна колегата. Става дума за, за съобщения, за свързаност. Ние също би следвало да общуваме помежду си чрез такива едни действия, които да повишат общественото съзнание обществената осведоменост за ролята на Европа в този процес. Инициативата Бежичен интернет за Европа ще бъде наистина пилотен проект, който да попълни цифровата пропаст между различните части, територии на Съюза, обхващане на селските райони, но музеи, площади, обществени сгради, учебни заведения. Трябва да се прецизират е, е някои въпроси, е, в това число условията на реализация. Е, някои от тях са без отговор, например, е, е с колко бюджетни средства се разполага наистина, кои ще бъдат селските райони имащи право на включване в проекта, как ще се финансира, така че да бъде просто и бързо, но най-вече добре премерено, добре разпределено като финансов ресурс навсякъде и Съюза. Ето има, има такива едни въпроси, не само тези, е, по които трябва да се постигне напредък. Според мен тази инициатива не би следвало да бъде нещо, нещо по-късно, а ами, наистина да отговори на повика интернет за всички в Европа. Благодаря. И накрая господин Краснодемски. Благодаря. Госпожа Фан Босайт ме помоли да прочета нейните бележки. Тя е докладчик в Сянка по доклада за насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Днес госпожа Босовит не може да присъства. Дала ми е своите бележки. Те са изпълнени с критики. Може би е важно да чуем тези критики. Какво пише колегата? Отнася се много критично относно предложението на комисията за бежишния интернет. Колегата смята, че това е нещо като пиар акция и гражданите могат да минат и без нея. Попитах комисията доколко гражданите ще извлекат полза от една такава инициатива. Комисията не може да ми отговори, защото не знае. Вече станахме свидетели на безплатни билети за влак, безплатен роуминг, сега говорим и за безплатни бежични технологии и интернет. Как да обясним това на гражданите? Имаме економическа криза, ставаме свидетели на нещо като подкуп с цел да се получи подкрепата на награжданите. Това е пиар акция на екипа на Юнкер – да накоплаците гласуват за нас и имат нужда от по-добро отношение. Аз мисля, че европейските средства трябва да се използват за структурни промени. Чрез такива мерки може да се повиши скоростта на предлагания интернет. Тези 120 милиона, милиона евро, които се предлагат, трябва да бъдат изразходени е, по-ефикасно и по-отговорно. В много райони на Европейския съюз вече има безплатен бежичен интернет, той се предлага от е, местните области. Не следва ли съответно да инвестираме малко повече в нови технологии и в научна дейност, насочена към е, технологиите от пето поколение, за да се подготвим по-добре за еволюцията на интернет. Така приключват бележките на колегия. Те са доста критични. Благодаря, казва председателката, преди да дадем думата на господин Уилан за заключителни бележки. Нека да спомена две неща. Първо, крайният срок за внасяне на изменения по доклада Бони е вторник, 28 февруари на обяд. Това не трябва да се забравя. Искам да кажа на комисията, че парламента има сериозни затруднения с техническото качество на предложението за преглед на кодекса за комуникация. Комисията вече е публикувала един коригендум, но въпреки всичко броя на преамбилните точки в различните езикови версии варира между 279 и 285. има и много непоправени до сега грешки. Освен това, групата междуинституционална по своя характер, която се занимава с проверката на прегледа, не е приключила своята работа. Ето защо всички тези проблеми трябва да намерят своето решение, за да не се стигне до там, че депутатите да работят по различни текстове и за да не се стига до забавяне на процедурата. Знаете, че нямаме кой знае колко време за работа, трябва да се намери окончателно решение на този въпрос. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на всички депутати за това, че се изказаха направихте бележки, е, коментари. Нека да започна с нещо, което трябваше да кажа в самото начало. Благодарни сме на всички служители на парламента, депутати и хора от административния персонал, които обърнаха внимание на е, езиковите грешки, е, т.е. лингвистичните е, грешки в, в докладите, писмените е, е, правописните грешки и така нататък. Всъщност, е, проблема се дължи на несъвместимостта на софтуера, който използват комисията и парламента, когато говорим за преглед на съответен нормативен акт. Мисля, че проблемите няма да ни попречат. Тъй като нямам кой знае колко време, а вие сте доста обременени с ангажименти, нека да отговоря на конкретните въпроси, зададени към комисията. Нека да започна с инициативата Wi-Fi за ЕС. Там, където имаме готов доклад, е по-лесно да се дебатира. Шон Кели каза, че е много важно Европейския съюз да направи реклама на това, което върши. Това е така. Естествено, не трябва да стигаме до пиар акции, но гражданите трябва да знаят, да разбират какво правим. Благодарение на тази инициатива ние отговаряме на изискванията на европейските фондове. Целта е да има новаторски по своя характер проекти. Това беше казано и в парламента. Ние не се опитваме а, е, чисто и просто да дадем възможност за безлична връзка там, където хората не са особено богати. А, е, не, искаме да дадем началото на една мащабна инициатива по, по разгръщане на безжични технологии. Във връзка с казаното от докладчика, но не само. Качествените услуги се ценят от гражданите. Естествено, трябва да има търсене на е, интернет с е, интернет връзка с голям капацитет. Не би трябвало по-бедните райони да бъдат отписвани с лека ръка. Ползите от интернет трябва да са видими навсякъде, да се осезаеме. Ние смятаме, че съвета би трябвало да се постарае малко повече в тази връзка, за да може наистина да, да се случи нещо конкретно. И за да приключа по темата Wi-Fi за всички, в отговор на господин Теличка, дали става дума за еднократно начинание или не, всичко това ще зависи от оценката на тази инициатива. И ще зависи естествено дали е, от това дали в е, различните е, общности, райони е, наистина ще се случи нещо конкретно и ще се разгърне интернет с високо качество. По отношение на ОРС, където докладчик е господин Тушеновски, той справо подчерта, че е, силата на националните регулаторни органи не трябва да се пренебрегва и не трябва да се поставя под въпрос. Същевременно има редица доклади, включително и на Европейския парламент, които показват, че е необходим малко по-сериозен стимул, за да може ОРС да търси наистина общо европейски решения, а не винаги да работи само за намиране на най-малкия общ знаменател. Отчасти проблема може да се реши чрез намирането на най-точните кадри за ОРС. Трябва ОРС да получи малко повече е, персонал със съответните умения. Проблема не се свежда естествено само до, до, до персонала. госпожа Калас попита дали ОРС е достатъчно могъща и дали може да действа така, както се очаква от нея. В тази връзка трябва да кажа, че Партньорския натиск в рамките на ОРС е много важен инструмент. Е, няма кой знае какво въздействие, е, което да може да се... Не може всъщност ОРС да, да окаже кой знае какво въздействие върху своите членове. На следващо място. Решението за механизмите за корекция на националните пазари. А, предложението може да бъде оттеглено само ако и ОРС и националните регулаторни органи се договорят за това и решат, че наистина има някакви много сериозни проблеми. По отношение на кодекса, казаното от докладчика, ние знаем, че Спектъра ще е обект на, на много разговори и нашия текст трябва да бъде подобрен и аз чакам предложенията за промени с нетърпение. Кодекса в областта на електронните съобщения – ще е място, където ще трябва да се намери пресечната точка между интересите на различните заинтересовани страни и инвеститорите на последно място. Националните регулаторни органи надзирават пазара и се грижат за това да има устойчива конкуренция – гарантират а, за това да няма кой знае какво голямо административно бреме. Госпожа Кумпола Натри също говори за спектъра. спектър. Говорите за това, ако един лиценз се дава за 25 години, какво става, ако нещо се обърка? Този въпрос е много уместен и днес. Когато лицензите продължават или се дават за 10-15 години, също се казва, че периода е твърде дълъг. Значи разглеждаме не само дължината, сроковете на лицензите, но и различните съпъстващи условия. Възможността регулатора да се намеси, ако спектъра или някоя част от него не се използва или пък се предоставя за, за търговия. Или пък има специфични условия за покритие, на покритие. Някой път части от спектъра не се използват, компаниите не смятат, че това е необходимо и това води до бели или черни петна, зависимост от гледната точка. Предпазните механизми са много важни в това отношение. Покритието и така наречената цифрова бездна. Няма универсални лекарства. Понякога компаниите не проявяват интерес и е необходимо да има държавна помощ или други форми на публично финансиране – Пазара трябва да се намесва тогава, когато той проявява интерес. Ако не проявява интерес, трябва да има намеса на държавата и госпожа Вернер каза, че има ключови инструменти в тази връзка. И накрая по отношение на технологиите от пето поколение – Нека да кажа, че доклада на господин Бон е изключително подробен. Той направи подробно представяне. Няма какво толкова да добавя. Очаквам с нетърпение работата по всички тези части от пакета. Председателката, благодаря ви. Искам да ви напомня, че следващото ни заседание е на 27 февруари от 3 до 6.30 след обед и на 28 февруари от 9 до 10 и след това... Това е грешка, така ли? Всъщност от 9 до 6.30. Целият ден, 28 февруари. Така приключваме за днес. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Благодаря и на комисията. Bye.